Merci. Bonjour. Buongiorno. Oh, prima di tutto, al solito... Добър ден на всички. Искам да припомня, че нашето събрание се предава по интернет, веб стриминг. И така, първия, първата точка в дневния ред, това са съобщенията следствие събранието на координаторите, което се състоя вчера, тъй че ако нямате възражения, да го приемаме. След това е, доклад чиците, рапорт, доклад за инициатива, за нова формулировка на заглавието, до толкова доколкото става дума за е, доклада за инициатива относно седалището на Европейския парламент. Има принципно споразумение доклада да се възложи на групата екъра и зелени, но трябва да имаме съгласието на президентите. Моля. Yes, I do have a point of order, Chairman. You mentioned the meeting with web Имам Процедурен въпрос, господин председател. Казахте, че заседанието се предава по интернет, но това може да стане само ако микрофонът на оратора единствения, който е включен. В миналото съм се оплаквал за, от стандартите на стриминга по интернет и разбрах за какво става дума. В момента, в който аз говоря, и това вашият микрофон е включен, камерата ще показва вас, ще изглежда, че говорите това, което аз говоря. Може да не ви хареса. Благодаря. Разбира се, може да дискутираме по този въпрос, но трябва да видим какви, кои са хората, които обичат да се показват и тези, които предпочитат да останат по-дискретни. И сега минаваме на съобщенията. Берлин. Изменения за на датите 14 и 15 февруари вместо март. И така поискахме е, да се прехвърли срещата на 19 и 20 март. Това ще бъде разгледано от е, конференцията на председателите. Предишната дата беше разрешена, но мисля, че няма да има проблеми да се смени. Освен председатели, ще има двама представители на Социалистическата партия, двама на, и на НП и другите ще бъдат определени последствия. Що се отнася до статистиките, демографията, не успяхме да постигнем консенсус, който да ни позволи решение по компромисните изменения. И мисля, че няма да може да гласуваме както беше предвидено. И пак ще дискутираме тези въпроси. Имаше искане за разрешение, за доклад за инициатива по присъединяването на една нова държава. която всъщност произхожда от разделянето на държава членка. И след това и след това статута и финансирането на политическите партии и фундации. Нашия докладчик е Янакао и регламентът относно финансирането на европейските политически партии. Нашия колега Гереро е докладчик. Днес ще разгледаме по-подробно този проект за доклад, който вече беше представен на 26 ноември от е, нашия колега Жинакал и е на разположение. Що се отнася до финансовия регламент, Комисията по бюджета е сезирана с този въпрос, но ние трябва да дадем нашето становище и искам да помоля госпожа Ямакал да вземе думата по този въпрос. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Ε, επισημάνατε και ο ίδιος ότι είχαμε μια πρώτη συζήτηση ε, στην Επιτροπή μας πριν ακόμα μάλιστα... Και казахте, че имало една първа дискусия в нашата комисия преди е, още да бъде представен доклада на бюджетната комисия. Междувременно имаше и контакти с е, комисара, с е, членове на съвета. Състоя се събрани по време на което дискутирахме с докладчикът за бюджетната комисия. Имаше и представители на комисията и на съвета. И всички тези събрания показаха пътя към консенсус и е, смятаме да разискваме по това досие с новото председателство, ирландското председателство. Не е необходимо да се казва, че развитието на европейските политически партии е част от европейската демокрация. Тези партии съществуват, но имат статут, който не е особено като че ли уважаван в Европейския съюз, особено при положение, че тези партии е, разполагат с по един депутат и се финансират от парламента. Ние оценяваме предложението на господин Сешкович, който следи, следи моят доклад, който касаеше финансирането на партиите и беше изготвен на базата на доклада на парламента. Трябва да се отбележи също, че с регламента, който беше предложен от комисията, тези партии ще функционират под чадъра на европейското право. Т.е. ще придобият правен статут и всичко, което не е предвидено от регламента, може да бъде определено от държавата членка, в която е съответната партия. Искам да изясна също, че докладът не изисква допълнително финансиране за партиите, не се изискват повече ресурси. Това трябва да е съвсем ясно и всички трябва добре да го разберат, за да няма недоразумение в последствие, особено в областта на медиите, които следят всичко това от много близо, които следят разходите на европейските институции. Критериите за признаване на една партия вече са по-ясни. Една политическа европейска партия трябва да бъде представена поне в една четвърт от държавите членки от партии, които вече съществуват и които включват депутати избрани в националните парламенти или в Европейския парламент. Комисията каза, че не е необходимо да, това да са партии, които съществуват на национално равнище. Това може да са само дори независими депутати, което би позволило да се разшири спектъра на тези европейски партии. Аз нямам нищо против. При всички положения европейските партии трябва да са част от а, демократически структури и трябва да спазват е, европейските принципи и ценности. А що се отнася до политическите институти с регламента, те ще придобият правен статут и в рамките на правото на Европейския съюз те ще бъдат признати в е, е, националния юридически ред. Но за да получат финансиране, тези партии трябва да имат поне по един представител, така че от една страна има признаването на европейските политически партии като европейски партии, а от друга страна имаме финансирането, което изисква наличието на поне един избранник в Европейския парламент. По отношение на вътрешната организация, на заплащанията. Трябва да се предвиди равенството на половете. Няма да има задължителни проценти, но тук става дума за основен принцип. Европейския парламент ще проверява всяка година европейските политически партии, техните институти, установяване, ще продължава дали всички критерии са спазени и са, дали те са записани в парламентарния регистр. Всяко физическо или юридическо лице може да оспорва демократичния характер на една партия или може да се оплаква, да внася жалба пред Европейския парламент. Комисията предлага да има един съвет на мъдрици, така ще ги наричаме, които ще бъдат трима, които ще представят комисията, съвета и парламента и които ще е, разглеждат съответните жалби. Аз направих едно предложение, т.е. Е, комисията АВКО да може да дава становище по въпроса. Може да се постигне някакъв компромис, т.е. да има този комитет на матриците или на старейшините, и комисията АВКО да организира изслушвания и да дава своето становище. При всички положения, като крайна инстанция, това е Европейския съд, който ще издаде едно окончателно становище. Партиите ще могат да си разделят 90% от финансирането, в зависимост от размера си, броя на депутати и останалите 10% ще бъдат разделени по-равно между всичките политически партии. Тук беше, беше 95 на 5. Ще се поддържа индивидуалната кампания на депутати само по теми, които са свързани с Европейския съюз и с европейските политики европейските политически партии, техните институти, институции ще може да прибягва до част от финансирането за кампании, за референдуми, но когато, разбира се, тези кампании касаят европейски въпроси. По теми, които са чисто европейски. Господин председател, този статут, който беше предложен от комисията и който се допълва от нашите, някои от наши предложения, също така и предложенията на комисията Юри, които не са много по-различни от нашите, и това е нещо, което ние установихме с удовлетворение. Докладът на правната комисия също не е много по-различен от нашите предложения и съгласие с съвета, който в началото не беше против, нямаше възражение, но това, което ни казаха, съветът все пак е изразил някои притеснения от самото начало. Но мисля, че с разговорите, които се проведоха. Тези притеснения вече не съществуват и мисля, че ще може да напредваме съгласно планига, който определихме, съгласно графика. И накрая трябва да постигнем предложение от името на всички, общо предложение, което ще може да даде статут на европейските политически партии, като се държи сметка за това, че Европейският съюз вече има юридическа личност и е, разбира се, е, трябва и е, статута на европейските политически партии да, да, да имат по-ясен статут, да не бъдат само някакви подобия на неправителствени организации и така нататък. Мисля, че това ще е едно важно послание за също и националните среди, Тоест, че европейските и националните партии трябва да се модернизират непрекъснато, трябва да се демократизират все повече и повече и да отговарят на нашите стойности и на нашите принципи. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо. И сега да преминем към дебата. Мисля, че е добре да изслушаме и другия докладчик за становище. По финансовите въпроси, господин Гереро, имате думата. Е, не, госпожа Горамай, вече поискахте думата, така че се извинявам и ви давам е, думата, моля. Разбира се. I believe that... Uh, Смятам, че имаме голям късмет, че именно вие работите по този толкова важен доклад. Моят доклад по хармонизацията с е, директива 24.13. 30 е причина за моето становище. Извинявам се на тези, които ще говорят след мене, но все пак е, трябва да разгледаме въпроса в пакет – Позволете най-напред да благодаря на Мариета за прекрасната работа, за отличното сътрудничество по този доклад. Този доклад е много важен от гледна точка на бъдещето на политическите партии в Европа и демокрацията като цяло. Европейските политически партии и техните фундации трябва да бъдат в състояние да участват в европейския дебат и да подкрепят основните европейски ценности. Нека да не забравим обаче, че в Европа има и криза в момента. Политическите партии трябва да внушават доверие на гражданите и затова трябва да осигурят пълна прозрачност. Това споменахте и вие. Европейският статут за, на политическите партии е нещо изключително важно. По този начин се осигурява прозрачност, спазване на демокрацията и европейските ценности. Не трябва да забравяме, че политическите партии трябва да могат да работят и да се нагодат към политическите реалности. И тъй като споменахме принципите, които трябва да бъдат спазвани, не бива да регулираме процесите прекалено много. По отношение на финансирането има нужда от подходяща форма на финансиране за европейските партии и фундации, така щото те да могат да работят както трябва. Така те ще могат да получат и подкрепа на гласоподавателите. Важно е обаче да се а, спомене, без да става дума за конкретни а, суми, но трябва да се спомене възможността а, преди провеждането на изборни кампании партиите да получават допълнително финансиране. Трябва да се а, предвидят срокове, в които европейските партии и фундации да се пригодят към новите изисквания. Това са изискванията, които предлага и Европейската комисия и те трябва да бъдат включени в законодателството. Все още не сме видяли обаче предложението на комисията. Що се отнася до ролята на Европейския парламент, аз имах някои притеснения за ролята на парламента в този процес. Ролята му по отношение на регистрациите, проверките, и така нататък. Европейския парламент не бива обаче да създава впечатлението, че бяга от отговорност. Този процес, процес не бива да бъде разглеждан като политическа маневра, под каквато и да е форма. Разбирам каква е идеята на тримата колеги, които Марията спомена в предстоящите избори, но регламентът естествено възлага задачи на съответните парламентарни комисии. Не знае дали това ще бъде АВКО или някоя друга. Би трябвало да включим извън независимото мнение и начини да се подобри прозрачността. Трябва да сме сигурни обаче, че тези е, мерки няма да се превърнат в прекалено голяма тежест. Считам, че ако искаме европейските политически партии да дадат своя принос към европейския дебат, те трябва, когато става дума за европейски, европейска проблематика, да участват в тези дебати, както спомена и оратора. Е, Както чухме, мнението на правната комисия е в същия дух и затова нека да продължим дебата. Съжалявам, че взех думата, но мисля, че това, което казах е важно. Така че благодаря много на докладчика за прекрасно свършената работа. Благодаря, госпожо Гурмай, за това изявление, което беше много полезно. И преди да дам думата на господин Гереро, нашия колега. Процедурен въпрос, господин председател. Да се върнем пак на казаното от господин Агню. Оказва се, че нашия дебат не се предава по интернет. Този дебат наистина е важен. Провеждат всъщност няколко важни дебата и мисля, че трябва да изразим своя протест, защото действително има много голям обществен интерес към този въпрос. Така че, моля, вземете предвид това изказване и го включете в протокола. Ще бъде направено както, както изисква значимостта на, профе... на, на, проце... на дебата. Както разбирам, обаче в момента има някакви технически затруднения. Така че благодаря ви за бележката. Сега давам думата на господин Герхард. Благодаря, господин председател. Искам да ви припомня, че по повод последното ни съвещание, ако вече е, дебатирахме този въпрос. Между време имаше някои изменения. Изменения, които ще имат отражение върху моят доклад, разбира се, относно финансовия регламент. За какво става дума конкретно? Най-напред е, относно комисията, която е сезирана по същество, става дума за бюджетната комисия. С други думи, комисия АВКО ще даде своето становище относно доклада на бюджетната комисия. Но от страна на бюджетната комисия, това, което ние знаем, е било решено да се изчака а, края на доклада преди да започнем да изготвим този доклад по финансовите въпроси. Така че доклада за бюджета относно финансови регламент и е, моето становище по този доклад в момента чакат. Чакат доклада Джанако да бъде изготвен относно финансирането на политическите партии. Това е информацията, която получих. Не знае дали доколко е вярна, разбира се, но доколкото зная, съветът ще вземе същото решение. С други думи, първо ще има дебат по доклада на Марията Джанако, т.е. доклад, който каса общите елементи и след това ще има дебат по бюджетните въпроси, е, но това ще последва доклада дебата по доклада Джанако. По, от оперативна гледна точка това означава, че няма смисъл да ви представим доклад с цяла поредица изменения, защото това ще е доклад, който също също не е изготвен, който чака е, чака да се вземе решение по статута, защото този доклад е, касае само бюджета. Искам да ви припомня, че един испански философ, да, има такива, нали, не само <laughs> немците и британците имат философи, един испански философ казваше, че безмислените, безмислените усилия водят направо към меланхолията. Така че не е необходимо да правим усилия, защото така и така трябва да чакаме да се приключи с другия доклад. Но искам да ви припомня, че по последно, на последното събрание на АЛКО аз предложих един работен документ. Днес може би трябваше да внеса предложенията по финансовия регламент, но така както след нещата, просто това би било безмислена работа. А, може би обяснението ми беше малко объркано и дълго, но искам да резюмирам. За доклада относно финансовия регламент, сезираната комисия е комисията по бюджета. Комисията по бюджета реши да се изчака, да се приключи работата тук в АВКО по регламента Джанаку, преди да преминем към този бюджетен елемент. Така че съдържанието на въпросния доклад на бюджетната комисия зависи от доклада на госпожа Джанако. Тъй, че и аз от своя страна трябва да изчакам да се приключи работата по доклада Джанако и е, да изчакам всъщност отчета на бюджетната комисия. Тъй, че ако някой колега има някаква идея за това, което трябва да кажа, моля да ми го съобщите по имейл, но пак повтарям, за момента просто няма смисъл да работим, тъй като така и така чакаме да се приключи с доклада Джанако. Благодаря, господин Гереро. Да, това е разумно предложение, а пък и вчера е, се срещнах с е, посланника Монгомри. Той е ирландец, така че ще има много важна роля за следващите 6 месеца и говорихме по този въпрос за статута на европейските политически партии и за финансови регламент и го помолих да направи така, че ирландското председателство да се занимае с тези въпроси по-основно. Господин председател, аз съм съгласен като цяло с основното в доклада на Мариета Джанако. Изобщо с казаното в целия доклад. Някои въпроси обаче би трябвало да бъдат допълнително разяснени, включително и точният правен статут на тези политически партии. Така, щото те да бъдат признати по смисъла на европейското законодателство. трябва а, да бъдат регистрирани в национален план, естествено, за целите на спазване на трудовото и данъчно законодателство. Освен това, може би ще трябва и бългийните власти да се произнесат за начина по който ще бъдат третирани европейските политически партии по смисъла на белгийското законодателство. Това е един а, конкретен случай, едно изключение, по което ще трябва да се произнесат евро... бългийските власти. Тук трябва да се направи разлика между правния статут на политическите партии по смисъла на европейското законодателство и по смисъла на националното такова. Именно затова е необходимо да бъдем прецизни. Освен това, Не ми се нрави много идеята за тези трима уважавани, независими старейшини или мъдреци. За целите на проверката и безупречното действие на тези политически партии. Считам, че Европейският парламент би трябвало да бъде съдникът, защото политическите партии са твърде тясно свързано с арената на политическите битки и именно за това може би трябва да се създаде някакъв изборен орган, който да бъде, така да се каже, на една ръка разстояние от комисията и да следи спазването на това законодателство. Трето, за мен е е твърде спорен въпросът за политически партии, които получават финансиране, защото имат евродепутат. По този начин се въвежда една твърде изключваща разпоредба. Тоест партиите, които вече имат евродепутат, са в едно привилегировано положение, защото се финансират по линия на Европейския съюз. Твърде вероятно е да има абсолютно надежни наднационални партии, които обаче получават подкрепа на национално и регионално ниво. Те могат да имат амбициите да бъде избран а, от техните среди евродепутат и трябва да в този ред на мисли да подходим прагматично. Трябва да вземем предвид и такива политически сили, да окажем подкрепа на европейското измерение в политическата дейност на партиите. Така че изискването да има представител в тази институция, като че ли ще има обратен ефект върху тези политически формации. И накрая има законодателство, което ограничава средствата, които се харчат в хода на кампаниите. За момента това е решение на национално ниво. Но има много голяма разлика между някои държави, в които няма таван за средствата, които се харчат в кампаниите, и от друга страна държави, в които ограниченията са много стриктни. Така че, за да бъдат равнопоставени условията за всички, мисля, че ние трябва да поставим таван за а, средствата, които се харчат в кампаниите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ятенмак. Мак. Благодаря. Този път ще говоря на фински. Този доклад е изключително важен и имаме нужда от него. Нашия докладчик е свършил великолепна работа и му благодаря за това. Няколко забележки все пак. Всъщност аз е, така, разсъждавам в е, посоката, в която разсъждава и моя колега. Как е, да се контролира, кой ще контролира, за да се знае дали тези европейски политически партии почиват на правилните ценности и стойности. И за това не може политически орган да се занимае с тази проверка, нито пък парламента. Как е, ще може по независим, безпристрастен начин да се прецени как действат политическите партии? Аз смятам, че е, това не е парламентарна дейност, а по-скоро правна дейност. Може би ще трябва някакъв съд да се занимае с а, този вид проверки или пък комисията, но в никакъв случай това не трябва да бъде парламента. И, освен това, е, това не става дума само за този доклад, ние говорим за дейностите на парламента и тук е, мисля за бъдещето. Трябва да си даваме сметка, че парламентът има законодателна роля и държа да го подчертая. Но парламентът няма съдебна власт или изпълнителна власт. Тук ще има някакво объркване на властите. Тъй, че ние сме тук да законодателстваме, а не да се занимаваме с друго. Това е. По този въпрос. Текстът на комисията още не е окончателен. При всички положения ще трябва да се изчистят нещата. Смисъл, който ние го посочихме вече. Сега други въпроси. Сега по данъчните въпроси. Мисля, че разпоредбите, които са тук, могат да бъдат оставени на страна. И друго, е, гъвкавостта, що се отнася до използването на, на фондовете. И как стоят нещата в това отношение? Мисля, че тук трябва да уточним да избистрим нещата, за да може да сме сигурни, че правилото е достатъчно ясно. Без, разбира се, да е много предписателно. Сега фондовете за изборните кампания – кой решава, когато говорим за тавани, как стои въпроса, как стоят нещата за различните държави членки. Мисля, че това е въпрос, който е по-скоро национален. Ние знаеме, че е, изборните кампании са много изключително различни между държавите членки, дори и в самите държави членки. Така че трябва да оставим решението да бъде взето на национално равнище. Благодаря. Аз ще помоля колегите преди изявлението на господин Шолски, който трябва да си отиде в 10 часа, господин Шолски. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря ви. Искам да спомена няколко неща. Първо, става въпрос за много важен въпрос. Той е важен, защото той има отношение към това как да дадем възможност на гражданите да участват в демократичните процеси. Искам да използвам възможно... искам да използваме възможността да използваме а, тези инструменти за целите на процеса на европейското развитие. Правилата трябва да бъдат много ясни. Те трябва да бъдат разбираеми, трябва да бъдат практически приложими и да бъдат формулирани по такъв начин, че тези европейски политически партии да не могат да се крият за тях. Съжалявам, че този доклад не, не прояви малко повече смелост в предложенията. Тук оценката е какъв, как трябва да изглежда това юридическо лице. Но поради обстоятелството, че има постановки на националното законодателство, които имат отношение, примерно бългийското законодателство. има затруднения и трябва да кажа, че трябва да кажем съвсем ясно. Искаме независими правни субекти, които да изпълняват задълженията, за които ставаше дума, задълженията на европейските политически партии. И освен това, европейските политически партии, представени в Европейския парламент, трябва да бъдат а, наистина признати, разпознати от Европейския парламент. Трябва да е ясно за гражданите. И ако не кажем съвсем, в съвсем ясни формулировки какво изискваме, ще бъде трудно да спечелим доверието на хората. Именно за това бихме искали да направим някои предложения за корекции, за поправки от името на групата. Тук става дума за състезанието между различните политически партии и равните възможности, които им се предоставят когато става дума за средствата и начина по който те се освояват. може да се окажем в положение, при което по-големите партии а, са фаворизирани в сравнение с по-малките. Трябва да не забравяме, че има и такава опасност. А, така че колкото по-голяма е една политическа партия, толкова повече финансиране да получава тя. Може би трябва да се придържаме към съществуващите правила. Може би нямаме нужда от нови правила. Благодаря ви. Благодаря, господин Шулц. Сега господин Агню има думата. Благодаря, господин председател. Нека ние, представителите на тази комисия, да се погледнем в очите и честно да си кажем, имаме ли мандат да вземем такива решения. През 2009 година си спомням, че казахме, това трябва да се направи, онова трябва да се направи. Нашите евродепутати трябва да се борят за нашите права. Но по този въпрос такива изказвания нямаше. Така че се оказва, че всъщност ние действаме отгоре надолу. А иначе би трябвало нещата да върват точно в обратната посока. Може би, когато хората се срещнат в кръчмата и си говорят, да кажат, може би трябва да се променят нещата с политическите партии, може би финансирането трябва да е по-различно. Аз самия съм член на една британска партия и мисля, че така трябва да се процедира. Иначе навлизаме в много опасна територия. Казахте, че е несправедливо да има критерии за членство, за това, че колко представители, колко евродепутати има една партия. Но ако ние избираме евродепутатите по пропорционалната система. И ако една новосъздадена политическа формация не може да получи достатъчно подкрепа, за да излъчи евродепутат, справедливо ли е тогава да се каже, че трябва тази партия да има платено представителство в Европа. Мен това ме тревожи. Нека да вземем един крайен пример. Примерно, е, обществото иска да върне а, е, обесването като е, мярка за борбата с престъпността. Може би в някои държави ще има подкрепа за едно такова виждане, но може би моите депутати при следващия си мандат ще подкрепят именно такава позиция и това ще създаде проблеми. Освен това има бюджетна криза в момента, всички го знаем. Европейския съюз отчаяно търси повече източници на средства от държавите членки и се опитва да съкръщава разходи. Тук обаче говорим точно за допълнителни разходи и за това трябва да се замислим. Благодаря ви. Благодаря, господин Бронкс. Да, политическите партии по своята природа са доброволни организации. Те са автономни, независими и са основани по инициатива на своите основатели, а не а, по инициатива на държавата. Държавата не би трябвало да прави нещо, което не е необходимо в най-добрия случай, а в най-лошия случай не бива да се намесва в тези организации. Така че има евентуални пречки, които политическите партии трябва да преодолеят. Критерия за финансирането е свързан с критериите за регистрацията. Процесът на регистрацията изисква да се предотврати съществуването на партии с идентични имена например. Но не само това. Имам обаче усещането, че създаването на национално законодателство по отношение на политическите партии е, създава е, някакви съмнения е, във връзка с евентуалните резултати от изборите. Е, членовете на една партия имат или общи интереси, или общи ценности, или и двете. А що се отнася до наднационални институции, които да кажат на партиите какви ценности да следват, е един твърде тоталитарен подход. И съвсем. А, е, дори и а, е, причините, намеренията да са съвсем почтенни. Господин Дав каза, че органът, който взема а, решенията за финансирането на тези политически партии трябва да бъде независим. Проблемът обаче е, че критериите се определят от твърдото ядро на политиците, представено чрез съвета и комисията. Има едно има една приказка, която вече може би е доста поизтъркана, но ще я повторя. Който плаща, той поръчва музиката. Така че по този начин партиите ще бъдат превърнати в слуги на държавата. Благодаря ви. Грация, онореволе Виланд. Благодаря много, господин Виланд. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ich will zunächst mal nochmal unterstreichen, dass die... Благодаря, господин председател. Искам да повторя казаното от докладчика. Не става дума за това колко получават политическите партии, а за това какво представлява една политическа партия и как се финансират политическите партии, когато се финансират. предложението на комисията има един интересен момент. А именно това, че на места има много подробности, на други места има голяма неяснота. Ето, например, по отношение на демокрацията. Казва се, че трябва да се занимаваме с въпросите, свързани с равнопоставеността между половете. Говори се за изборите и така в предложението, так, предложението на комисията и проектът докладът могат да бъдат подобрени. Това е важна стъпка – за осъществяването на контакти с европейската общественост. Затова, господин председател, трябва много бързо да преминем към проучване за политическите партии. Това е проучване, което според мен трябва да бъде преведено на всички езици, възможно най-бързо, за да може всички да си дадат представа за какво говорим. Това е важно. Трябва да обмислим възможностите за създаване на европейско гражданство, което е навсякъде в Европа, не само в Брюксел. След това по отношение на статута. Какво е, е, е Европейската политическа партия? Кога може да получава пари? За мен е очевидно, че статутът на европейска политическа партия не може да се определя само по критерии членове и финансиране. Трябва да се определя и по това дали гражданите имат желание да гласуват за тази политическа партия на избори. Затова критериите трябва да са по-низки. Тоест, реално трябва да свалим прага. Трябва да имаме рамка и да има някакъв формален критерий, спрямо който да се проверява дали съответната партия отговаря на изискванията. Много трудно е да се реши една партия партия или не и гражданите искат ли да гласуват за нея. Мисля, че за това ни трябва такава структура. Структура по-скоро отдолу нагоре, не отгоре надолу и е, трябва да имаме яснота за желанието на гражданите да гласуват за тази партия. Също така трябва да има проверка за това партията има ли демократична структура и е, нейните членове с тайно гласуване ли се номинират. наистина трябва да разгледаме начина по който са организирани партиите. Това трябва да е официален административен акт. Не трябва да има допълнителни административни пречки и ако има някакви нарушения, трябва да може да се задейства прокуратурата. Ако се установи, че на организация вече не е партия, не може да, тя не може да получава повече финансиране. Внимателно обаче не трябва европейските органи да избират партиите. По отношение на сумите за финансиране, казаното от господин Шолц е просто за целите на, аргум... на аргументацията. Важно е каква е подкрепата от страна на населението. И така тук наистина може да се стигне до извода, че дадена партия не не може да бъде допускана. Има брак, който привилегирова малките партии. Ако говорим за а, партии от 10 до 90 процента, действително малките са привилегировани. Имаме доста подробности тук в член 18, алинея 3, където се казва, че партиите не трябва непременно да се да участват в изборите, Но на практика каква е тази политическа партия, която е партия, пък не иска да се а, е, включва в изборите? Това е някакъв вид политически стерилитет. Ето да кажем, ако някаква директива за хуманното отношение към животните може да се при... транспонира по-рано или по-късно. може да има референдум. Има най-различни процедури. Може да има решения, които се взимат на общинско ниво. Не можем да делим нещата. една партия трябва да е единен политически орган. И трябва да има административни органи, които да вършат административната работа. Парламентът е политически орган и не трябва да участва. Някой от администрацията трябва да проверява дали нещата отговарят на рамката. имаме евентуални такива органи, като ОЛАФ и прокуратурата. Господин Хефнер иска думата. Дами и господа, не за първи път обсъждаме тази тема в нашата комисия и мисля, че не е подходящо да се спираме на нея твърде дълго. Но искам да направя няколко коментари, особено във връзка с последните коментари на господин Виланд, тъй като нещата стават все по-ясни и казаното ме изненадва. Имахме тук изслушване преди година и половина. Колегата Дъв и много други колеги се изказаха. Имаше експерти, които говориха за тази идея, казаха, че от правна гледна точка е невъзможно да се разгледа въпроса за финансирането на политическите партии, без да се разгледа въпроса за регистрацията на политическите партии. Тези два въпроса не могат да се разглеждат по-отделно. Финансирането взема предвид позицията на избирателите е, и при регистрацията също се взима предвид тази позиция. Участието на гражданите. Често се казва, но не се взема достатъчно на сериозна струва ми се, че Гражданите на Европа и политическите партии в Европа трябва да са такъв начин, че а, да се взема предвид достъпът до този форум. Трябва вземем предвид е, критериите за регистрация. В крайна сметка ние ги определяме, а не гражданите. И тук трябва да се внимава. Не можем да кажем, че единствените политически партии, които са такива, са е, партиите, които ни харесват на нас или които са представени в Европейския парламент, а, това е недопустимо, защото така се ограничава свободата на словото. И а, представителността на политиката, достъпът до финансиране изисква формални критерии, броя на местните асоциации, политическите програми, устава на партията, а, участва ли тази партия в политическия процес, отговаря ли на всички условия да участва в политическия процес. Ако отговаря на всички условия, трябва да бъде допусната до регистрация това трябва да е административно решение, което да подлежи на обжалване. А що се отнася до финансирането, то трябва да е обвързано с населението, с представителността. Трябва отново да обмислим този въпрос. изготвяме някои изменения, ще ги формулираме Но тук най-важното е да си изградим някаква обща картина за европейското демократично пространство. Тоест, тук не става дума за нас, за нашите интереси, а за възможността да се създаде прозрачност и равнопоставеност при конкурирането между политическите партии. Къде са кои границите? Да кажем, има съобщение за медиите, че има референдум от европейски интерес и въпросът е от там нататък могат ли да се лепят плакати, могат ли да се изнасят речи, да се стрят подиуми за тази цел. Трябва да има пълна яснота – Трябва да се види къде точно са границите, къде са праговете. що се отнася до основанието за създаване на политическа партия, не съм съгласен с колегата. Мисля, че е важно да има някакъв принос, да има дейност на тази партия. И аз е, предпочитам а, е, да говорим за 85-15, а не за 90-10. Защото а, така ще има по-голяма равнопоставеност. Не искам да навлизам в твърде големи подробности тук. А, имаме изменения, ще ги подадем. Благодаря. Госпожо Гурмай, заповядайте. Председателят се извинява. За секунда се разсех. Твърде много неща се случват едновременно и така. А, госпожа Янако има думата за крайни коментари, а пък ако господин Гереро иска думата, също може да се изкаже. На кой да дам думата? Първо господин Гереро, след това госпожа Гурмай, казва председателят. Извинява се. Благодаря, господин председател. Няма какво да добавя към казаното до тук, смисълът на моето изказване беше, че трябва по-скоро да почакаме да видим какъв е докладът на госпожа Янако и да видим дали ще бъде одобрен, какво ще е неговото значение за бюджетната комисия. Просто трябва да реагираме, когато видим доклада. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Янако. Като трябва да се има предвид, че темата е много важна. И е, нямаме много време. Трябва да работим възможно най-стегнато и да стигнем до решение. На трето място. Действителният проблем тук е свързан с европейски политически партии, които наистина да са европейски. Това не е някаква математика, едно, едно, едно правят две, не, става дума за местата, където може да бъде представлявана някаква национална гледна точка. Трябва да работим за пълното осъществяване на този европейски проект и не става дума просто за събиране на числа. Става дума за синтез на идеи. И тук трябва да се разграничават различните функции на партиите. Те могат да, да играят функция на изборите, но те играят и други роли. Обще... Пред обществеността представят своите позиции, имат лице, имат манифест, и а, тази роля е различна от а, ролята им на изборите, макар че, разбира се, се отразява на изборите. И така, трябва да има пълна свобода за регистрирането на политически партии, а когато вече се стигне до избори, да се правят съответните проверки при регистрация. И имахме семинар по темата, разполагаме с протоколите от него и да, бе споменато, че може той да се предостави на всички езици, но това може да се окаже малко трудно. Дайте сега да видим на кой да дадем думата на госпожа Янако, а не на госпожа Гормай, нали така? И така, госпожа Янако има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за забележките и най-вече на госпожа Гормей за тези градивни забележки и които са също доста приятни. Е, но това, което разбрах, е, че ви притеснява, е въпросът е, свързан с регистрирането. Как ще стане? И това, което също ви безпокои, също въпросът как може един гражданин да внесе жалба евентуално, как ще протече процедурата, какви са демократичните аспекти на всичко това? Ето защо казах, че е, такъв компромис и комбиниране на гледните точки на АВКО, на гледните точки на комитет на мъдреци или старейшини, евентуално винаги може да се прибегне до Европейския съд в Люксембург, защото все пак не е лесно да се съди някаква политическа партия на високо равнище. Тук става дума и за доверие все пак. Може да се стигне и до съда. Европейския съд, който да решава за споровете, свързани с политическа партия. Но що се отнася до колегите, които казаха, че не трябва да се занимаваме с тези въпроси, има европейски партии, които са в Брюксел, в Белгия, които функционират като неправителствени организации, които си плащат данъците. Не е за пръв път да се говори за създаване на европейски политически партии. Те вече съществуват. Става дума да се установят правила. Пък и трябва да се реши проблема и с юридическата личност. Всичко, което не е решено в регламента, а регламент е задължителен, това го припомням, но това, което не е решено в регламента, ще бъде решавано на национално равнище, ако партията, разбира се, се установи в съответната държава членка. Все пак е, политическата партия може да се установи където иска, в Лисабон, в Мадрид, това, което не е регламентирано в този регламент, ще бъде регламентирано съобразно португалското, испанското право и така нататък. Мисля, че това е добър подход. При всички положения има възможност да се законодателства на европейско равнище. Това са законодателни, обичайни практики, които се прилагат, тъй че няма какво да се притесняваме по този въпрос. Във всички страни съществуват е, законодателства, които касаят националните политически партии, но разбира се, това е друга работа. Европейските политически партии трябва да имат специфичен статут. Парламента многократно го е искал и трябва да е, развиват, налагат е, европейските принципи, стойности, ако има политически сили, които не желаят да работят в тази насока, да спомагат за изграждането на Европа, тези партии могат да си функционират. Разбира се, те имат право да кажат каквото си искат. Няма никакво задължение по отношение на а, свободата на мисълта, на идеите, но ако има партии, които имат антидемократически прояви, тук вече може е, да се стигне до оценка, преценка, съд дори и мисля, че ние разполагаме в това отношение с всички възможни средства. С всички възможни инструменти, за да видим, преценяваме <laughs> такава ситуация. Що се отнася до данъчните въпроси, това е съвсем друго нещо. Всичко, което не е предвидено в регламента, се решава на национално равнище от държавите членки. Това става по, по всички възможни теми, но тези политически партии а, трябва да обслужват колкото може по-добре европейските принципи и стойности и да бъдат прозрачни. И когато имаме възможност да проверяваме тази прозрачност, мисля, че няма никакъв проблем. А що се отнася до засилването на финансирането, тук изобщо въпроса не се поставя. Това, което е важното, това е въпроса за легитимността на европейски правен статут, който да е адекватен за съответната за съответния въпроси, който ще дава повече стойност на тези партии. Тъй като тези партии са политически, но те нямат действително правна самоличност. Тази е, правна личност ще ги засили и мисля, че това е в интерес на европейските граждани. които могат да бъдат членове на тези партии. И в нито една е, страна, е, например в моята страна по, економи, поради економическата криза, гражданите научиха страшно много неща през последните три години, но в другите страни, е, откровено казано, кой знае какво става, кой знае какво става на европейско равнище, какви решения се вземат и така нататък. Тъй, че политическите партии имат задължение да общуват с гражданите и да им ги запознават с действителността. Обикновено се казва, че това, което идва от Брюксел, изобщо не е добро, а пък това, което е на национално равнище е по-добро. Но мисля, че европейските политически партии би трябвало да работят в това отношение. И в този смисъл партии, които имат ясен правен статут, могат да бъдат по-силни в този смисъл. Благодаря за всички ваши забележки. Ще ги взема под внимание. Когато предложа изменения на текста и доколкото е възможно, се надявам, че ще постигнем консенсус не само в нашата комисия, но и заедно с комисията и съвета. Благодаря. Благодаря, госпожо Янако, за вашата сериозна работа както беше и нашата дискусия, сериозна, която дискусия продължава. Крайната дата за внасяне на измененията ще бъде 17 януари 11 часа и е, дискусията ще продължи след това на 19 февруари. Благодаря. Сега преминаваме към точка 11 което касае европейската статас, статистика, <laughs> относно демографията. Така, казах, че няма да гласуваме по този въпрос. Не зная дали си струва да обменем отново становище по този въпрос, по който въпрос все още не сме стигнали до споразумение. Има още висящи някои въпросчета. Първо, що се отнася до последствията и ефекта от европейските статистики относно демографията, последствията за институциите, гласуването в съвета, разпределението на а, местата в парламента, дали тази статистика трябва да има последствия в различните сектори или пък е, трябва да имат последствия и върху самите институции. И друго нещо, струва ми се, че става дума да се оцени начина по който тази статистика е, е основана по как се събират данните. Разбира се, Евростат е, работи, трябва ли да се държи сметка за други елементи съобразно гражданството или мястото на е, местопребиваване. Що се отнася до местото на до местопребиваването, аз лично имам някои резерви. Е, пребиваването е, местопребиваването може да се отъждести с местоживеене като постоянен адрес, не знаем. Да се опитаме да го определим по различен начин, по по-сложен начин, по-пълен. Мисля, че още ще трябва да работим по този въпрос, ако трябва, разбира се, да обогатим нашето виждане, но при всички положения трябва да отложим гласуването, за да успеем първо да постигнем колкото може по-широк консенсус по-широк компромис, който да обхване всичките ваши притеснения. И сега наистина ще дам думата на госпожа Гормай. Може би ме сбъркахте, но няма значение, няма да кажа нищо по въпроса. Що се отнася до европейската статистика с, по отношение на демографските въпроси? Искам да благодаря на председателя за разумното решение, което беше взето, именно да се отложи обсъждането. Аз също съм на това мнение. Събирането на статистически данни на европейско ниво е непрекъснато изпълнение на политически задачи и това е нещо изключително важно. Въпросът е особено важен в региони и държави, където има много голяма миграция, много голямо движение на населението. Особено в светлината на кризата в момента, нещо за което отдавна говорим, този въпрос трябва да бъде взет предвид. Тук трябва да вземем предвид спецификата на определени държави членки. Сега би трябвало да помислим какво ще бъде въздействието на тези данни върху представителството на дадена държава членка в е, европейските институции, по-конкретно в съвета. Мисля, че въпросът трябва да бъде обсъден, но едва ли това може да стане в рамките на този доклад. Той трябва да се насочи по-скоро към методите на набиране на данни, защото тези данни в последствие ще имат и последствия. Благодаря. Госпожен Търговски. Не искам отново да започнем този дебат, защото миналия път говорихме достатъчно а, по него. Има два компром... две компромисни предложения, които са предоставени, но предложението на господин Казини, нашия председател, беше по-ясно. Трябва обаче да се целим в постигането на качествен компромис, е, трябва да вървим в правилната посока. Според мен обаче има малко объркване тук. Тъй, че нека да чуем всички е, становища. Разбира се, най-важното е, че комисията АВКО е, се занимава с статистиката и тя има отношение е, към нейната дейност. Така че тук не става въпрос за вижданията на този или нонзи от нас. Става въпрос за постигането на някакъв Компромис. И Мисля, че предложението на господин Казини е най-компромисното, но трябва да сме наясно какво имаме предвид, какво искаме. Знаем всички аргументи за и против, сега трябва да се насочим към наистина качествен компромис. Господин Агню. Благодаря, господин председател. И тук имаме възможност да спестим пари, и то доста пари като се здобием с необходимата статистика. Въпрос имаме ли нали, достатъчно средства за това? В моята родина, в Великобритания, например, е много трудно да се разбере точно кой живее там, защото има безконтролна емиграция, изцяло сме изгубили контрол върху тези процеси и непрекъснато се строи и се оплакваме, че не достигат жилищата. Така че трябва на няколко минути да се построи нова къща, за да се предостави възможност на тези новопристигнали емигранти да живеят прилично. Освен това, статистическите данни ни изкушават да се възползваме от тези данни, но въпросът е доколко качествени са те и доколко Европейския съюз знае, че те наистина са такива. За съжаление, това води до огромно а, объркване. За съжаление, нашият унгарски колега ни напусна. Той вече не е тук, той говори прекрасен английски, но би могъл, може би, да ни каже нещо повече за Унгария и Румъния. Защото, доколкото знае, живеещите в Трансилвания се водят едновременно и в двете държави, т.е. броят Повтарят се по два пъти. Вероятно и в други европейски държави такива възможности съществуват. И накрая, как ще се използват тези статистически данни? Как ще бъдат представените? Спомням си, когато Гърция се включваше в еврото, беше предоставена статистика, тя беше много качествена и накрая се оказа, че нещо много се е объркало по отношение на статистиката в страната. Така че, госпожи, госпожи и господа, може би моят глас отново е в противоречие с казаното от преждеговорившите, но трябва да го кажа. Благодаря. Добре. Аз ще взема под внимание това, което казахте. Ще се опитаме да постигнем компромис между нас. И следващото съвещание ще бъде на 20 януари. И се надявам по този повод да може да гласуваме, ако разбира се, стигнем до някакви компромисни изменения. Благодаря. Така, да минем на следващата точка. Важна точка конституционните въпроси на управление на няколко равнища в Европейския съюз. Тук е, господин Голтиер и господин Трашковски са докладчици. Вече сме дебатирали този въпрос. Имаме един първи работен документ на английски. И моля е, съдокладчиците да са докладчика господин Трасковски да представи този документ. About... Говорихме по този въпрос е, вече три пъти и мисля, че нашите намерения вече са ясни. Не бих искал да отнема много време с уводните думи. Важното е, че разполагаме с документ и а, е, това е всъщност първия такъв. Ние сме добре подготвени за задачата, която ни предстои. Така че не... Отделяме много време на тази тема. Най-важното е да се изяснят концепциите. Както сме казвали по-рано, трябва да знаем, че не става въпрос за управление на различни нива, европейско, национално и местно, а за проблем, който, пред който сме изправени – най-важното е да мобилизираме всички потенциални възможности, всичко, което ни предоставят договорите като възможности. Тоест, трябва да решим какво ще правим, за да се справим с ситуацията тогава, когато различните държави членки решават да включат различни данни, различни проблеми тук и как да се подобри европейското управление. Трябва да имаме конкретни отговори по този въпрос. Първо трябва да помислим какво е правното основание по съществуващите в момента договори. В известен смисъл ние стреляме по движеща се мишена, защото решенията се вземат на европейските съвети а ние се опитваме да разясним потенциалните възможности, да разясним решенията а, и онова, което би трябвало да а, обсъждаме без да се променят а, договорите. Знаем, че някои от тях са доста спорни. А, Знаем, че не е лесно, особено в светлината на решенията на Европейския съвет, който се проведе наскоро. Знаем, че там нещата са малко по-сложни. Иначе въпросът за включването на фискалния пакт в европейската правна рамка е приоритет на този парламент. Тоест, ако фискалния пакт а, стане реалност, което вероятно ще стане, а, той трябва в бъдеще да бъде част от европейския правен мир. Нещата не бива да бъдат фрагментирани, не бива да се създават нови институции. Ние обаче трябва да се справим с докладът въпреки че не всички въпроси бяха а, еднозначно прияти от ЕКОН, а, ние обаче си имаме своята позиция. А, след това трябва да помислим за бъдещето. За това трябва да помислим много сериозно. Ние разбира се се приветстваме бележки от е, всички, които имат желание да го направят и съм сигурен, че ще имат много такива, но трябва много сериозно да помислим как ще процедираме от тук нататък. Как ще се справим с това, което предстои. И основният въпрос е дали ще се наложи промяна в договора и в каква форма, ако да, Основната тема на нашия доклад е, че не бива да се създават някакви изкуствени категории на разделение между държавите членки, защото ситуацията е наистина е много динамична. Това са някои от въпросите, с които поглеждаме за малко, вдигаме завесата за бъдещето, така че тук става дума за основните правила на общността. Дали тези е, правила ще направят някакви разделителни линии по отношение на економическите и валутните въпроси, но трябва да си зададем въпроса как процедираме от тук нататък. И естествено, ако погледнем плана на комисията и онова, което предстои, Имаме а, и решенията на Европейския съвет пред себе си, така че няма лесни отговори на тези въпроси. Трябва да мислим за бъдещето на договорите. Защото Заключителната част на нашия доклад се нарича на прага на промените на договорите. И тук сме изправени пред една дилема. От една страна трябва да се справим с институционалните въпроси пред Европейския а, економически и валутен съюз. От друга страна обаче ние в економическата комисия съвсем сериозно се занимаваме с тези въпроси. Не искаме да навлизаме в а, подробностите в ежедневието на економическите теми, но въпросът е колко надълбоко трябва да навлезем в тези детайли. И другият въпрос е, като става въпрос за многостепенното управление, в заключителната част на доклада се занимаваме с евентуална промяна на договорите в бъдеще. Дали трябва да се ограничим само до тези степени, за които ставаше дума, или трябва да помислим за по-широко обхватни решения, които да вземат предвид нашите тревоги. Така че това е въпросът, който поставяме пред колегите. Благодаря. Благодаря, господин Църковски. Господин Глотиери има думата. Ма, questo documento di lavoro... Благодаря. Искам да благодаря на секретарията на Комисията по конституционни въпроси за това, че изготви този работен документ. В него е организирана цялата информация, която е събрана по темата от няколко месеца насам. Става дума за информация, събрана в дебатите, за информация, предоставена от конституционни експерти и в резултат от работата ни тук в комисията. Цялата тази информация може би се самоорганизирала по някакъв начин, по естествен начин, е, е, около определени теми. И от тук нататък вече следва ние да я разгледаме внимателно и да определим своите позиции. И тук става дума за няколко конкретни неща, по които трябва да да решим какво точно да изберем и какви точно предложения да направим. Основните тенденции за мен са следните. Първо, има необходимост от разясняване на много, на управлението на много нива – Става дума за въпроси, които хем са вътрешни въпроси и за правния процес, хем са външни, защото засягат много организации. Важно е точно как се разработват процедурите, различните компетенции. От друга страна, важно е как можем да постигнем и равновесие между институциите. И така, имаме двойна цел. От една страна трябва да интегрираме, от друга страна трябва да развиваме. Имаме двойно изискване. И ефективност, и демократична легитимност. Тези две неща са свързани. Те са две страни на една и съща монета. Настоящата структура има демократично въздействие – И е, също времено идеята за демократична легитимност се отразява на идеята за економическо управление. И така, тук се сблъскваме с множество дилеми. Най-важната е основната идея да се запази оправ... а, моделът за управление на много нива, и да се изгражда економически и паричен съюз, който да е достатъчно добре установен в рамките на европейската система и с възможност да я надхвърли. За мен това е пътят, по който се движим в момента. И точно в тази посока работи и Европейската комисия. Това са няколко отправни точки, които съм очертал. От тук нататък е, е много важно как ще успеем да постигнем тези две цели – развитието и интеграцията – Може би е добре да се говори и за модел за преход, който да е разработен стъпка по стъпка. Вземайки предвид тази двойна динамика, в която да се вземе предвид и всички възможности, предоставени от договорите от една страна, и а, всички а, възможности, предвидени а, при обсъждането на евентуалните реформи на договорите. Това е много важна работа, е, засягаща нашата е, комисия в парламента, защото е много важно до края на мандата Европейският парламент е, да има позиции по евентуалните предложения на комисията за тези реформи. И така, тук трябва да се идентифицират основните елементи. Основните елементи в договора, които за в бъдеще може да се наложи да бъдат разгледани по-внимателно и евентуално да се започне официална процедура за тяхното реформиране. Оттам нататък по същество, възоснова на доклада Тайсен, разполагаме и с, няко, с малко повече подробности за това какво би трябвало да се направи и какво може да се направи в настоящата правна рамка. Но все още има много работа за вършене. Особено, що се отнася до задълбочаването на идеята за разграничението извинете, за а, диференцирането на ресурсите. Възможно ли е изобщо в настоящата правна рамка да има такова диверсифициране? В крайна сметка трябва да разгледаме фискалния капацитет – Видяхме предложенията в доклада Тайсен, говореше се за бюджет на много равнища в рамките на бюджета на Европейския съюз, но това, разбира се, е тема, която би трябвало да се обсъди в много по-големи подробности за в бъдеще. В бъдеще. Има и още един въпрос, който може би не трябва да обсъждаме точно сега, но е хубаво да го споменем поне, а именно как може да участва парламентът в този процес. Е, на председателския съвет се е, обсъди тази идея за един евентуален бюджетен процес, който да е, засяга една евентуална подкомисия към Комисията по економически и парични въпроси това също е въпрос, по който Комисията по конституционни въпроси ще трябва да се произнесе. И тук а, а, трябва да определим прерогативите си, защото това ще бъде много важна част от нашия доклад. След това, отношенията с националните парламенти. Европейският съвет а, заема доста положителна позиция по тази тема. Предложени са 14 точки, приети са множество изменения и има отговор на нашето предложение, в което настояваме съвместните заседания на Европейския парламент с националните парламенти да не се разглеждат само като парламентарен контрол, а и като възможност за размяна на мнения. Оттам нататък и съветът ще трябва да участва в дефинирането на това сътрудничество. Но там просто ще се очертаят няколко принципа, няма да се навлиза в твърде големи подробности. И така. Оттам нататък ни предстои да се занимаем с още по-деликатни теми, а именно – евентуалните реформи на договорите. И тук наистина ще трябва да навлезем в много големи подробности. Аз виждам три основни тематични концентрации. Първо, първомощията. Е, тук става дума за някои определения, както и за, за тълкуването на определени членове, засягащи економическото управление и економическата политика. След това има друга тема, свързана с процедурите в парламента и другите институции и съвместното вземане на решения като цяло. И третата тема са финансовите мерки и ресурсите. Това са трите основни тематични области, по които ще трябва да излезем с конкретни предложения. В каква посока ще се движим? В никакъв случай това няма да е скок към федерализация. По-скоро аз виждам тук един преходен период – някакъв вид олекотена федеративна процедура, която евентуално да доведе до други възможности и за в бъдеще да се променят нещата. Благодаря. Господин Глотиери, госпожа Ятен Меки има думата. Благодаря, господин председател. Този доклад е много важен. Той представлява добра гимнастика за ума. Само няколко коментар. Тук трябва да подчертаем единството в Европейския съюз. Многократно сме казвали, че Европейският съюз е силен само когато а, действа единно. Напоследък множество групи възникнаха и подчертаха значението на, на, на единството. Необходимо е тук, в Европейски парламент и въобще на ниво Европейски съюз да работим възможно най-единно. Това ще засили позициите ни и по света. Още един въпрос. Позицията на комисията. В настоящия мандат позициите на комисията започват да отслабват. Ако разгледаме заключенията от предишния съвет и от, и от този преди него, множество а, задачи се делегират на председателството, а не на комисията. И сега тук трябва да се реши. В крайна сметка, комисията ли поема основните функции или е, повечето неща се решават на междуправителствено равнище? А по въпроса за евентуалните промени на договора, тук е най-важно да има откритост. Преди да се делегират каквито и да било допълнителни правомощия на европейското равнище, трябва да се гарантира много по-голяма прозрачност на работата на това равнище. За това не е необходима промяна в договора, а по-скоро политическа воля. И е, прозрачност, за да може гражданите да имат възможност да следят какво се случва. Нека да ви дам пример. Обсъжда се европейският бюджет. Както и бюджетирането в дългосрочен план. Обаче нито гражданите, нито медиите, нито дори депутатите в Европейски парламент успяват да проследят последните решения на институциите по въпроса. И така, допустимо ли е изобщо и готови ли сме да го допуснем ние тук в Европейския парламент решенията за следващите 7 години за финансирането за следващите 7 години да бъдат вземани по непрозрачен начин. Още един пример. Решенията в рамките на комисиите, когато се изковават компромисни изменения. Тези изменения не се изготвят на заседанията на комисиите, а се изготвят някъде другаде. И после казваме, че се работи открито – Добре, ако гласуването е открито, вече имаме прозрачност, но, прозрачност, но вземането на решения по бюджета в тайна е много голям проблем с Европейския съюз. И така, мисля, че е много важно в, в този документ да се заяви, че е необходима прозрачност на всички нива. Още нещо по отношение на метода на гласуване – парламентарните комисии и в пленарна зала. Нека да ви припомня гласуването от миналия четвъртък. Многократно имаше пълна яснота за резултатите на гласуването 400 гласа за и 100 гласа против, но председателят се объркваше и казваше, че, че изменението се отхвърля и тогава трябваше да искаме да се гласува електронно. не можем да допускаме такава възможност за грешки. Ние просто вдигаме ръце и председателят някакси трябва да гадае как сме гласували и какви са съотношенията. Не може да се работи така. Трябва да има пълна яснота и прозрачност. И само когато се постигне тази прозрачност, е, можем да си позволим да предвиждаме допълнителни задачи. Това е, е задължително условие за демокрация. Бронкс. Благодаря, скъпи колеги. Думата е господин Бронкс. Документът съвсем ясно избито казва, че многостепенното управление е вид управление в Европейския съюз, което води до различна скорост при интеграцията. И дилемата е дали всички държави, които имат законодателни правомощия по някои въпроси, като примерно еврозоната, са обект на прилагането на това законодателство. Или с други думи казано, нези, които не участват в изпълнението на даден проект, дали имат възможност да вземат решение по него. Председателят Шулц в Financial Times беше цитиран, ако не се лъжа, на 7 декември. Аз този доклад не съм го виждал никъде другаде, но така или иначе той предлага съществуващия комитет по економически и валутни въпроси да престане да отговаря за Европейската централна банка и Евро... еврозоната и тези а, правомощия да бъдат прехвърлени на евродепутатите от всички а, държави членки, с изключение на Обединеното кралство. Мисля, че и тази сутрин той нещо подобно спомена. Моят въпрос обаче е дали това е само е, лично мнение на господин Шулц или това е някакво предложение, което има по-широка подкрепа. Разбира се, резултатът би бил, че ще има различни е, варианти в работата на съвета и на Европейския съвет, като в единия случай ще бъдат включени всички държави членки, в други само някои. Така че а, моята родина се изключва и евентуално аз бих могъл да разбера какви са възраженията на господин Шуц, но виждам, че всичко това ще има отражение на, и, към, и върху бюджета, така че това по-скоро ме тревожи. Благодаря. А, господин Дав. Господин председател. Could be an extremely important това е много важен доклад. Той ще трасира пътя към онова, което предстои през пролетта на 2015 година. Обстоятелството, че комисията и съветът не не търсят начини да стимулират политическата мисъл в посока по-нататъчна интеграция, е наистина обстоятелство, което буди тъга. Но ние можем да предприемем необходимото а, защото парламентът има силна позиция и той може да определя дневния ред на Европейския парламент. Of... Uh, така че, нека да помислим дали не трябва да се обсъдят тези въпроси в рамките на държавите членки. Той обаче не каза нищо подобно по този въпрос. Той подчерта ролята на институциите. Както разбирам, комисията ще направи предложения за промени в договорите едва през пролета на 2014 година. Това, това е прекалено късно. Няма по никакъв начин да повлияе върху изборната кампания за Европейски парламент. Така че мисля, че е необходимо да действаме. И то бързо. Внимателно да насочим вниманието към цялостната идея за управлението, особено федералното и економическо управление на фискалния съюз. Това означава, че демокрацията също се влияе от правомощията и структурата на комисията, такава каквато е тя в момента. Трябва ясно да кажем какъв е профила, какви са инструментите за увеличаване на изпълнителните правомощия на Съюза. Те са необходими за да функционира както трябва валутния съюз. Така че това трябва да бъде нашата основна цел в нашата работа. Разбира се, тя ще повлияе върху всичко останало. Включително и а, външната политика, политиката на отбраната и а, общия пазар. ще трябва и да помислим за това как правомощията ще бъдат разпределени между Съюза и държавите членки. След приемането на Лисабонския договор. Много се спекулира каква е ролята точно на Обединеното кралство в тези процеси. Британското правителство започна свой собствен преглед на правомощията и резултатите от това проучване ще ще се появяват периодично и крайните резултати ще бъдат на лице през 2014 година. Министър-председателя Камерън ни обещава, че ще държи реч през януари. Обещава ни, че това ще бъде велика реч. Че тя ще разясни стратегията и тактиката за бъдещето на взаимоотношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз. Мисля, че е важно всички членове на комисията да разберат, че а, позицията на Обединеното кралство се променя и че тази промяна е по-скоро към фундаментализъм. В... че тази промяна е по-скоро фундаментална и всичко това трябва да бъде взето предвид в доклада. Що се отнася до съвета, Той трябва сам да вземе решение как ще върви напред. В крайна сметка това е органа, който представлява държавите членки. Парламентът се разделя на една група комисии, които ще теглят разделителни линии между различните националности, определено би било нарушение на договорите и определено би било нарушение на правилата, които трябва да ръководят нашето бъдеще. Така че няма нищо лошо в това председателя Шулц, а и всеки друг да подхвърля подобни идеи, но нашата парламентарна комисия трябва да има много ясни трябва да следва много ясни принципи и веднага да отговори на подобни предложения. Трябва да не допускаме практики, които са в нарушение на договорите и винаги трябва да имаме предвид, че в такъв случай може да се стигне и до съдебни процеси. Благодаря. Благодаря ви, господин Брок. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко забележки. Господин Дав описа много добре правната ситуация имаме договор и Европейския парламент не може да взема решения тук така, не може да се вземат бюджетни или законодателни решения без 25-те държави да участват. Ето защо господин Глатиери и други колеги и аз писахме написахме един текст, като казваме, че еврото е, е валутата на Европейския съюз, а парламентът е, е парламентът на Европейския съюз. Сега това трябва да е ясно и решенията на председателя Шулц казват същото нещо. Тоест е, не трябва да има неправилно тълкуване. Но тук става дума за чисто психологическа ситуация, която е доста тежка, що се отнася до правата на Европейския парламент. Защото има хора, които гласуват, които идват от различни страни, които определят условията, но които внимават най-вече да не е, бъдат засегнати от тези условия. Има хора, които не са е, не искат да бъдат засегнати, но пък искат да налагат условия, които на други граждани от други държави членки, но те самите да не са починени тези условия. Всъщност, трудно може да се обясни ситуацията по различен начин. Трябва да се разбира все пак и това. И за да няма някакви недоразумения, аз съм съгласен с колегата. Трябва да решим този проблем по политически начин. Ако дискутираме за економически и валутния съюз, председателят тогава на банката трябва да дойде. Е, а председателят на тази комисия не идва даже от еврозоната и ще задава всъщност въпроси свързани с еврозоната. Това е политически въпрос, не е правен. Миналата година и тази година проведохме многократно и дебати дали може да има развитие на економически и валутен съюз, дали се решава на европейско равнище, е, дали всичко това се контролира от тези, които не са засегнати от е, този въпрос. И е, след като е така, Европейският парламент не може да бъде инстанцията, която решава за развитието на нещата в Европа. И тогава има, разбира се, някои схващания, които не са много разумни, дали трябва да има парламента на 17 или парламент 17-те плюс националните парламенти. Какви ли не предложения чухме е, в последно време. И мисля, че тази дискусия се поуталожи и се успокои малко и през последните месеци не беше кой знае колко а, е, така свирепа тази битка. Но това, което понякога път ни притеснява е как да изпратим сигнали, за да се разбере, че ние осъзнаваме проблема. И това може да се направи единствено на равнище самоконтрол в парламента с една подкомисия, която няма право да взема решение, което може да предложи нещо, по някакъв път символично, което е необходимо, но до този момент не е направено това. И нашите британски приятели знаят, че много се борих за присъединяването, интегрирането на Великобритания, но мисля, че тези, които не искат да имат никаква връзка с Европейския съюз, не знаят защо поставят ударението върху това, че е, трябва да решават за неща, които касаят другите. Ако те самите не са заинтересовани в тази работа, може би да оставят другите да решават за себе си. И тогава проблема като че ли ще се реши. Всъщност става дума за поведение. Друго не може да направим. И ако имаме някакво споразумение помежду ни, е, някакъв gentleman's agreement между нас и тук не става нещо, което е правно обвързващо, задължително и така нататък. И аз се питам дали трябва да провеждаме диалог, ако е необходимо, може би ще е необходимо до 2-3 месеца, е, но е, мисля, че нито Европейския парламент, нито парламента не трябва да изграждат нови стени, а напротив, ние трябва да се опитаме да се държим като обединен, обединен парламент, защото ще е много тъжно, ако Европейския парламент да гласува по неясен начин и ако и, и мисля, че тогава вече ще стане нетърпимо. Благодаря. Няма други изказвания, тъй че нашите двама докладчици ще ни кажат как предвиждат нещата за следващите дни, месеци, кога смятат, че техния проект доклад ще бъде готов. Днес говорихме по един документ, който беше само на английски. Трябва след това документите да бъдат преведени на всякакви други езици. И защо как виждате нещата, господин Голатиери? Най-напред е, искам и аз да кажа нещо по този дебат, който току-що се проведе предложение за подкомисия, аз съм напълно съгласен с това, което каза господин Брок. Ние сме политическа институция и следователно трябва да бъдем активни, динамични в този така деликатен контекст, защото тенденциите, философията, която се налага, и предвид това, че парламента не разполага с съответните структури, за да регламентира управлението на еврото, значи това нещо остава между правителствен въпрос. Не може да прибягваме само до договора. Трябва да бъдем активни ние самите, да бъдем динамични. Имаме заключенията на съвета. Е, те са много важни. Ние сме в момента в един доста е, труден е, период. Така че, мисля, че тази инициатива което е предложение на председателя. Тази инициатива трябва да бъде тълкувана като сигнал относно капацитета на парламента да се справи с този въпрос и най-вече на политическо равнище. Конкретно, аз е, бих бил против решение, което да узакони, да установи някаква дискриминация между колегите в рамките на една парламентарна подкомисия. Ще трябва да се стигне до някакво решение. Да, има и такава политика на сигурност, която е сигурно от различно от другата. Има една подкомисия, която се занимава с тези въпроси. И по същия начин би могло да се помисли за някаква подкомисия, която да се занимае с аспектите на еврозоната. И тази подкомисия да зависи от АВКО комисия. Дания има опт-аут за това. Няма членове титуляри в комисията. Има един заместник, но не е забранен. И това дори в посоката на казаното господин Брок. И в този смисъл може да има някои някои съображения по отношение на равенството, на справедливостта. Същевременно има и много силна политическа силен политически аспект, който касае възможността, способността на Европейския парламент да се занимае с този въпрос в рамките на еврозоната. И разбира се, след това вече може да има някаква дискриминация, която да почива не само върху правилата, но и върху ресурсите, която може да засили това изискване за адаптиране на парламента. Съвсем е ясно, че има една глава от европейския бюджет, която се ограничава до няколко страни. И този парламент ще трябва да направи известно усилие за адаптиране, което е необходимо, за да се запазят прерогативите му в областта на бюджета. И така ние отправяме едно послание, един знак. Ние трябва да бъдем готови да се справим с този дебат, който ще се проведе в следващите години. Що се отнася до графика, който предвиждаме, мисля, че бяхме прави да изчакаме, защото има и предложение на масата и съм съгласен с господин Дов. Е, предвидения срок от комисията и отива твърде далеч. Ще трябва все пак е, да предвидим нещата за едно бъдеще, за да приключим работата на време, за да може парламента да има възможност да направи предложение за изменение на договора. И в този срок, преди това, че Европейския съвет отложи за юни презентацията на този пътен лист, представянето на този пътен лист в данъчната област, прощавайте, бюджетната област, ще трябва да бъдем готови да се впишем в този динамичен процес. Може да представим доклад през януари, но не трябва много да бързаме. Тоест, следващия семестър ще трябва да приключим тази работа. През февруари ще трябва да изготвим проект и през март е, парламента ще може да говори по този въпрос, да си изрази. Това е на пътствие. Вече ще видим по-конкретно как ще се нещата през следващите седмици. Благодаря. Господин Прасковски, искате ли да добавите нещо? Добре. И така може да определим дата за февруари за събранието 18 февруари. Нали ви устройва? Добре. Тогава може да минем на следващата точка от дневния ред, която касае същите докладчици, господин Галтиер и господин Трашковски. Става дума за състава на Европейския парламент предвид изборите през 2014 година. Конференцията на председателите е, потвърди възможността да има двама докладчици и ще трябва да напредваме, защото член 14 от договора ни задължава да решим този въпрос. Господин Голтиери, благодаря. Както знаете, през 2014 година парламентът ще има дерогация, тъй като приключва настоящия период, при който работим по настоящия състав. Според договора за Европейския парламент ще можем да запазим 99 вместо 96 места като максимален прак. Тоест, ще имаме 756 депутати, а дерогацията има оплакване, че микрофонът не е включен от страна на немската кабина и тя прекратява превода. Ще има и втора дерогация, свързана с Харватска. Ще 12-те харватски наблюдатели ще получат статут на евродепутати и те ще бъдат добавени към 754-те и четиримата депутати. Така че след пълноправното членство на Харватска ще имаме 766 депутатски места. Тоест, от, депутатските места ще трябва да бъдат намалени от 766 на 751, освен ако не бъдат направени поправки в договора. Така че, вероятно, това няма да стане и ще се наложи да се нагодим към текста на договора. Тоест, член 42 от договора според който инициативата за евентуални предложения принадлежи на парламента. Тя обаче трябва да бъде подкрепена с единодушие от Европейския съвет и да получи подкрепата на Европейския парламент. Тоест, ние сме задължени да направим такова предложение, бих казал. Предложение за състава, който ще, което ще отразява 700 51 плюс председателя. Това предложение ние ще направим конкретно в проекто документа, който ще представим преди следващото заседание на АВКО. Но ще го представим достатъчно рано, за да остане и време за превод. Трябва обаче да спазваме три принципа. Първият е принципът на а, пропорционалността. Това е много важен принцип, тъй като ние сме съюз на граждани и държави членки. И трябва да има равновесие в представителството на гражданите според принципа един човек, един глас, а да има и представителство на държавите членки. Т.е. трябва да постигнем равновесие между това. Така че този принцип на обратната пропорционалност означава, че колкото по-голямо е населението на една държава, толкова по-голям брой места може да получи то. И второ, колкото по-голямо е населението на една държава, толкова по-голям брой граждани ще бъдат представлявани от един евродепутат. Това е обратната пропорционалност. Така че това е принцип, който не може да бъде обсъждан, защото технически той така и така не се спазва на 100%. Например, първият от двата елемента да бъде първият от двата елемента да бъде напълно спазван – защото така се избягва еднакъв брой представители за всички държави членки. Тук има един технически а, текст. Това е технически момент. Но това е важен принцип, който трябва да бъде спазен, за да се а, спази принципа на пропорционалността, но от друга страна а, има и обратна такава. Вторият елемент, който трябва да бъде взет предвид е също. А, той също беше споменат. А, от а, документа на Ламасур, Европейският парламент трябва да има минимални и максимални а, прагове. В крайна сметка 26 не е задъл... няма никаква задължителност в цифрата 26. Но от друга страна трябва да се осигури максимална пропорционалност. И това ясно показва, че ако искаме да уважим този максимален прак и да спазваме принципа на обратна пропорционалност, на теория би трябвало да увеличим депутатите на Франция. Иначе трябва или да намалим броя на депутатите от Германия, или да заявим, че не спазваме принципа на обратната пропорционалност. Тук става дума за основополагащи принципи, но не за някаква абсолютна задължителност. И така, за да спазим първия принцип на обратната пропорционалност, а втория принцип на пропорционалността а, означава, че ние а, че немският конституцион, конституционен съд се произнесе по Лисабонския договор и а, той а, не успорва неговата легитимност. Но трябва да сме наясно, че тази обратна пропорционалност не бива да отива твърде далеч, не бива да отива по-далеч от положението на нещата, такова каквото е в момента. Защото ако погледнем каква е историческата промяна, която се извърши от 79-та година до сега, се оказа, че големите държави а, е, наистина загубиха много от своето влияние, именно поради тази дегресивна или, обрат, или обратна пропорционалност. И това като че ли може да бъде използвано като съображение против легитимността на парламента. Това е втория елемент. Този втори елемент, ако той трябва тази дегресивна или обратна пропорционалност, ако трябва да бъде да намери своето математическо изражение, това би означавало преразпределение. Ако се използват математическите модели на Кембридж и параболичния, ще се окаже, че математическата формула на параболата ще се окаже още по-дегресивна и тя ще бъде доста несправедлива. За да се осигурят местата за Хърватска, ще трябва да има още по-голямо преразпределение на местата, за да се спазят първите два принципа. Затова аз апелирам да се използва един друг по-различен принцип, а именно принципа на здравия разум, на прагматизма. Така се стига до заключението, че ако искаме напълно да спазим принципа на дегресивната пропорционалност и на а, максималните прагове, трябва да има по-голямо, по-масштабно преразпределение – трябва да спазваме и третия принцип на прагматизма или на, здравния, на здравия разум и така процедурата би трябвало да бъде подкрепена с единодушие. Моето заключение е, че трябва да предложим онова, което аз наричам прагматичното решение. Прагматичното решение, което взема предвид необходимостта от дегресивна пропорционалност – и достатъчна пропорционалност, за да се използват максималните прагове, за да се е, избегне е, случая, случай на спорове с е, Конституционния съд на Германия. Така че прагматичният подход, ако позволите да обобща, ще доведе до минимални загуби. Така че нашето предложение би трябвало да бъде изградено на един вид компромис. Никой няма да спечели повече места и никой няма да загуби повече от едно депутатско място. Мисля, че това трябва да бъде основната ориентация в ориентация в адаптирането на тези първи два елемента, така, щото да постигнем консенсус в парламента и да осигурим по-голяма вероятност за единодушна подкрепа в съвета. Не мога да цитирам конкретни цифри, в момента работим по тях, но мисля, че е необходимо да представим пред настоящата комисия принципа, върху който се изгражда нашето предложение. Това е принципа на предлагането на решение, което да вземе предвид е, необходимостта от агресивност, от, от пропорционалност, но и необходимостта от прагматично мислене. Мисля, че с това мога да приключа. Благодаря. Мисля, че всички искат думата. Най-напред, е, ние знаем колко е труден този въпрос – защото знам колко е тежка загубата на депутатско място. Оказа се, че сме водили разговори по тези... въпроси. Оказа се, след като водихме разговори по тези въпроси, че дори загубата на едно депутатско място е тежка загуба. Какво е решението обаче? поставяме на масата най-прагматичното решение, което можем да си представим. Особено като се вземе предвид и обстоятелството, че не би трябвало да разрешим някоя държава членка да загуби повече от едно място. То може би не е обаче най-справедливото решение и ще се върна на този въпрос отново. Това може би е не само прагматичното решение, но и решение без альтернатива, защото имаме ограничен брой места в Европейския парламент. Другата възможност е да кажем, че времената са трудни, трябва да се съгласим за някакво споразумение. В противен случай ще поискаме допълнително 12 места в Европейския парламент. Ако го направи, можете да си представите как ще изглежда е, парламента в очите на гражданите. Изведнъж в най-тежката криза искаме допълнителни места. Така че трябва да сме наясно, че никакви революционни промени не могат да бъдат е, направени в е, Европейския парламент, освен ако не се получи решение за това и от съвета. Затова именно трябва да изберем изберем прагматичния подход. Това не означава, че решението е окончателно. Естествено, промени на договора ще бъдат обсъждани и в бъдеще и може би ще се стигне до по-радикални решения. Най-важното е, и мисля, че Роберто беше много прав, като очерта контекста, в който се правят различните предложения. Това е контекста, в който ние ще предложим някакви а, варианти. Но трябва да имаме определение какво представлява дегресивната пропорционалност. Не защото това е най-добрият подход, а защото това е позицията, която беше подкрепена от парламента през миналия мандат. Освен това, местата трябва да бъдат разпределени по принципа на дегресивната пропорционалност, като почнем с Германия и стигнем до Люксембург. И дори да се абстрахираме от всички математически формули, трябва да помислим за историческото развитие – за а, онова, което сме преживяли до сега и дори една-две държави да спечелят по някое и допълнително място. Някои пък други ще трябва да изгубят места, да изгубят до три, парламент, до три а, депутатски места. Други ще изгубят само по едно. Така че а, не е лесно да се абстрахираме от тази възможност за бъдещите няколко години, това а, трябва да стане ясно дори и на тези, които ще спечелят допълнителни места. Така че, ако искаме да, да се прилага строго а, принципа на Ламасур за разпределението на депутатските места, трябва да извадим по едно-две места от някои държави но от политическа гледна точка това ще бъде много трудно. Трудно ще бъде да кажем, че някои ще изгубят едно, други ще изгубят две места, без да има някаква, някаква ясна аргументация. Затова предлагаме някои държави да изгубят по едно място, въпреки че това ще доведе до липса на равнопоставеност в системата. Но в противен случай пък някои държави ще трябва да изгубят по две места. Така че не, че се опитваме да наложим нещо нереалистично на парламента, точно обратното. Предлагам ви един доклад, за който просто няма альтернатива. Альтернативата е да се поискат допълнителни депутатски места. В този тежък кризисен момент тази альтернатива просто не е альтернатива за нас. Не искаме нашата институция да изгуби от своя престиж в очите на гражданите, а и в рамките на парламента да се обсъждат неща, които ще имат огромно влияние върху бъдещето на Европейски съюз. Благодаря. Колега Дав, тук лей. Колега Дав, имате думата. Е, нека. Ние да, да... Um, would... Ние отново се захващаме с тази сага. Искам още веднъж да подчертая колко е спешно решението по този въпрос. Трябва да сме наясно в момента на присъединяването на Харватска, което би трябвало да стане през юли. Трябва да е ясно какъв брой евродепутати ще има Хрватска, мисля, че те са 11, ако проявявате интерес към тази статистика. Решихме, че за предпочитане беше този въпрос да се реши до сега, до декември 2012. Това беше срока, който си бяхме поставили. До тогава трябваше да решим какво ще бъде разпределението на местата в следващия период. Второ. За първи път сега парламентът има възможност да направи предложение по смисъл на Лисабонския договор. И би трябвало да го направим както трябва и да сме сигурни, че процесът е по-добър от процеса, по който работехме в миналото. Той по-скоро приличаше на ориенталски базар, в който всичко беше обект на пазарлък. В този случай не се пазарим. В миналото договаряхме пакети, сега пакет нямаме. Така че нямаме някакви статии в бюджета, с които да компенсираме държави членки, които ще изгубят депутатски места. Тъй, че доста е трудно да се стигне до някакъв окончателен резултат по този въпрос. След като и самия парламент не може да стигне до някакво решение, какво остава за съвета? Освен това, нека да си признаем, че в момента сме в нарушение на договора принципа за дегресивната пропорционалност не се спазва в сегашното разпределение на местата в Европейския парламент. Както чухме, Роберто ни обясни този основополагащ принцип. Прилагат се тук някои правни критерии – Доколкото разбирам, те са повлияни от позицията на съда. И дегресивната пропорционалност не се разглежда като основополагащ принцип, а по-скоро се прилагат някакви правни критерии. Следователно, не бива да се вкопчваме във формулата Ламасур и да а, парализираме а, работата от тук нататъка. Не бива да бъдем блокирани от някакъв правен инструмент. Именно за това предлагам, както съм го правила и в миналото, една промяна на тази формула, на формулата Ламасур. Надявам се, че нашето решение ще бъде логично и прозрачно, защото ние трябва да бъдем в състояние да го обясним. Ние трябва да можем да обясним на гласоподавателите защо разпределението на местата е такова каквото е. Това до сега не сме успяли да направим. И така, трябва да има някакво прагматично решение, както всички ние се съгласихме, но решение, което е прагматично, би трябвало, решението, което е прагматично, би трябвало да бъде решение, което е добре подготвено и може да бъде подкрепено от конвента, който смятаме, че ще започне през пролета на 2015. То не би трябвало да противоречи на логиката на формулата. на вашето предложение да се сведат загубите до минимум и никоя държава членка да не се опитва да спечели допълнителни места, има 11 държави и членки, които доброволно са готови да пожертват по, един, по едно евродепутатско място. Някои държави, разбира се, на тези места се гледа като на нещо много важно, в други не е точно така, но евентуално ще се стигне и до доброволци. Една curiosità Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря на Роберта и на Рафал за техните презентации. Да, съгласен съм, че няма нужда да се увеличава размера на Европейския парламент. 754 е, места е вече е, твърде голяма цифра и е, съм съгласен, че 754 едно места трябва да е нашата крайна цел. Може да се окаже, че в съвета се настоява за повече, но мисля, че е, е възможно да излезем с първоначално предложение, което е под 751 места и не мисля, че е, трябва да се ограничаваме до едно място а, намаление за държава, може да има две места намаление на държава. Така се преговаря. Ако започнем от 751 с максимум 11 за места, които могат да се загубят, това в крайна сметка е позицията на парламента, началната и крайната. Това е, ако искате да се преговаря със съвета. Не искате да се преговаря със съвета, така ли? Аз мисля, че трябва да се преговаря със съвета и за това предлагам първо три от немските места да се а, е, свалят и е, по още едно от останалите а, е, големи страни и така се намаляват 20 места, по-малко става по-малък става парламента, по-ефтино струва на данакоплатеца иначе, ако започнете с това предложение, Германия да загуби три места, нещо, което Телинджа ще стане, и след това да търсите други доброволци, както каза Андрю, мисля, че ще се сблъскате с големи трудности. При всички положения ви пожелавам успех. Благодаря. Само техническо, един, едно техническо разяснение, защото виждам, че дебатът тръгва в една посока, която, в която няма смисъл да се тръгва. От правна гледна точка. Имаме разпоредби по договора, така че няма какво да се преговаря или въобще да се пазарим за размера на парламента. Парламентът ще бъде 751 места, освен ако не започне процедура по реформиране на договорите, така че това не може да се промени. Това е протокол към договора, който е променен е с единодушие и просто няма как да започнем да преговаряме е, по размера на парламента. Второ, не можем да намалим размера на парламент. Не можем просто и тъй да предложим да имаме по-малко депутати. Нашата задача е да представим предложение за това как може да се работи в рамките на 751 места. От там нататък парламента, да, в съветът се гласува с единодуши. А парламентът трябва да даде своето одобрение. Това е. Парламентът казва да или не. Затова ам, парламентът трябва да приеме предложение. А, и може да направи така. Парламентът прави предложение, съветът гласува, одобрява го, там нататък ние даваме своето съгласие. Това е. Така стоят нещата от предна гледна точка. Господин Агния има думата. Аз съм от източната част на Великобритания. 5,5 милиона души живеят там. И има 7 депутати в Кипър. Има 1 милион души. А, има 7 депутати, така че виждам много голямо изкривяване. Също но има и финансова страна на нещата. Тези 5,5 милиона души в източната част на Англия са по-скоро нетни плътци към европейския бюджет, а пък онези 1 милион души в Кипър са по-скоро нетни получатели. Не чух вашия коментар. И така, възраженията срещу увеличаването на размера на Европейския парламент по-скоро са финансови. В такъв случай отидете при онези държави членки, които са свърхпредставени. Им кажете, добре, ако искате такава е, е, такова прекомерно високо представяне в Европейския парламент, тогава трябва да си го платите. Е, говорете с гражданите си, ако искат да имат повече депутати, нека тогава и да плащат повече. Мисля, че така ще е по-справедливо. Благодаря. Господин Ранжел, нека да кажа, че винаги съм поразен когато за пореден път а, подновим тази дискусия. Просто не разбирам как колегата Фокс може да каже, че смята, а, че когато има 500 милиона а, граждани на Европа, 751 депутати в Европейския парламент е твърде висока бройка. Помислете си, в само в Камерата на общините в Англия има 600 депутати, да не говорим за Камерата на лордовете. Да, не, не говоря на вас, говоря на изглежда на стола на господин Фокс, който в момента е празен. Та или иначе, вие седите до него, така че съм се обърнал към вас. Но не, не, не говоря на вас лично, защото вие не сте се изказал още. След това, Колегата Дав действително представя много впечатляващи аргументи, но по някакъв начин успява да говори по темата без да говори за съвета. Как може някой да направи предложение за промяна на равновесието в парламента без дори с една дума да спомене съвета? Мислите ли си изобщо, че бихме могли да променим разпределението в парламента, без да променим равновесието в съвета. Просто не разбирам. Също времено, Грунгезец има 49, след това Бундерзац дава на Бремер и на Зайланд 3 е, гласа, оттам нататък е, Северна Весфалия и други получават три гласа, казва ораторът. А ако Кипър има 6 гласа, тогава може да има пропорционалност в парламента, обаче няма готовност за това. И така, искат правило в парламента, което да дава възможност по-големите държави членки да имат двойна представяне и в съвета, и в парламента. Имаме демографски критерии в парламента, имаме демографски критерии и в съвета. Не може и на двете места да се прилагат тези демографски критерии. Само когато се приеме държавите членки в съвета да са равнопоставени, или поне разумно равнопоставени, е, тогава може да има пълна пропорционалност тук в парламента. Това трябва да е ясно. Ако сме федералисти, но също времено не работим с равнопоставеност на, а, е, на държавите, е основен принцип на е, федералните държави в Канада, Съединените щати, Мексико, Индия, Бразилия, тогава няма а, е, възможност да се работи по този начин. Това е невъзможно. Кой е истинският федералист? Този, който иска равнопоставеност в високата камера или, камера или който иска да има разлики между високата, а, е, между горната и долната камера. Не е възможно да се работи така, не е приемливо. Принципа на дегресивна пропорционалност може да бъде спазен, може да бъде приложен и може да се приеме вашето предложение за Харватия. Що се отнася до голямите държави? Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания могат да променят броя на местата си и оттам нататък ще се постигне действително дегресивна пропорционалност. Както Ламасур много добре показва, ако Германия се откажат няколко места – тогава и позицията на Франция трябва да се промени. Няма нужда да се жертват по-малките страни, за да се на средно големите страни, за да се постигне действителна дегресивна пропорционалност. И така смятам, че предложението на колегите Глотиери и Черковски са, е конструктивно. Също времено обаче не мога да се съгласи с представените аргументи, които го подкрепят. Ако искате федерация, се говори за две камери. И щом има демографски критерии при гласуването в съвета, не може да се иска пълна пропорционалност чиста пропорционалност в парламента. Ако има такъв критерий в съвета, значи в парламента трябва да има засилено представяне на по-малките. И това по никакъв начин не е демо... антидемократично. И въобще не мога да разбера защо се смята, че 3,5%, че прагът от 3,5% на изборите е демократичен. За мен това е нещо не демократично. Начинът по който се работи в Великобритания е също е много странен. На някои места може да бъде избран един депутат в парламента с много малък брой гласове, в други избирателни райони има нужда от огромен брой е, гласове. Е, това, което се случва в Великобритания, се случва и в Европа. Не може да се е, каже, че има действително един глас на един човек. Има места, където нещата са много по-зле, отколкото в системата, която се предлага. Става дума за някаква на... Е, възможност да постигнем върховенство на закона и някакъв баланс. Това е демокрацията. Ако не искате едно балансирано решение, тогава е, средно големите страни ще бъдат против и е, просто предложението няма да бъде прието в съвета. И така, смятам, че предложението на колегите Глотиери и Черковски е, са, е много прагматично, но трябва да се има предвид, че аргументацията няма да бъде... Избраната аргументация няма да бъде приета от средно големите страни, защото в крайна сметка тази аргументация е лицемерна. Хем сме федералисти, хем искаме някои страни да бъдат по-силни от други. Това не е приемливо и няма да приемам каквито е било решения, които се основават на такива принципи. Това е. Благодаря. Благодаря, госпожа Ятамаки. Благодаря. пайка, яко он. Гражданите си представя, че тук разбивката в е, е, този парламент е въпрос на математика. Надявам се, че този дебат ще бъде чут и тогава те ще разберат, че тук не става дума за проста математика. Искам да поставя дарението върху два аспекта. Най-напред тази дегресивна пропорционалност, която беше спазвана до този момент. Този доклад на Ламасур Селедин говори именно за този принцип. После говорихме за състава на Европейския парламент. Това е записано в договорите и не може да бъде предмет на дебат. Но все пак не смятам, че трябва да се увеличава размера на парламента. Не може да променим тази цифра. Тази дегресивна пропорционалност е, трябва да бъде спазена и тя е много важна. Благодаря за това уточнение. Беше и ясно и кратко. Шернер. Благодаря, скъпи колеги. treffen. Deshalb scheint mir es auch so wichtig, dass wir diese Debatte Конституционалните въпроси в Европа са а, много важни. Важно е да провеждаме такива дебати. Нека да кажа най-напред, че основният принцип на дегресивната пропорционалност не е нещо, което на което сме се натъкнали случайно. Второ, този принцип е залегнал в договорите. Как да го кажа? Той не е нещо непоклатимо. Има изключение от него, както и би трябвало да, да е и че тези принципи би трябвало да се спазват. И тъй като знаем какви са политическите причини, мисля, че не е необходимо тук да ги обсъждаме. Важно е да намерим едно общо правило. Все едно сте свързани очи и не виждате какво става. Трябва да имаме едно правило а, и да кажем на нашите избиратели, имаме еди колко си места и това е. Трябва да има един общ принцип, който да се спазва, но в крайна сметка може би би трябвало в някакъв момент да е възможно да се правят промени и точно от тук проистича трудността. Тя, тези промени не винаги се приемат, но основният проблем е, че не разбираме, че има правни или някакви други основания. Според мен трябва да имаме амбицията да прилагаме една формула, която в бъдеще ще бъде такава, че да не се налага при всяка промяна на данните за населението отново да се водат сложни преговори за броя на депутатските места. Другото нещо, което искам да кажа, по повод на а, някои аргументи, които бяха изтъкнати в хода на дебата. Изненадахте ме, господин Агнио, с това, което казахте. Не знае дали не го казахте на шега или това беше напълно сериозно предложение. Сериозно ли беше вашето предложение, наистина? Откровено казано, ако държавите започнат да си купуват депутатски места, не че сме се съгласили с това, но нека да не забравяме, че тук сме постигнали общ демократичен консенсус и такова съображение не може да се използва. иначе може би не разбрах съвсем добре вашият аргумент. Вие споменахте Конституционния съд в Германия, казахте нещо за Бундесрата, за разпределението на местата там, което е различно, за различните провинции и това, че броя на местата за отделните провинции не е съвсем адекватен. Но тези решения са вземани много отдавна. Ние приехме решението на Конституционния съд като някакъв вид стандарт, но не можем да сравняваме е, това с положението в съвета. Е, тук има два различни принципа и разликите са съвсем ясни. Ако говорим за парламента и съвета, не можем да ги сравняваме. Вие се опитахте да представите различни аргументи. Казахте, че има формула в съвета, която взема предвид населението на държавата. Съгласен съм, но ако имаме двукамерна система, тогава би било ясно. ще бъде ясно какви са, каква е тежестта на отделната държава членка и тогава ще е ясно. Ако има в парламента обаче система един човек, един глас, ще бъде много трудно да се приложи тя. Тя ще бъде извън обхвата на съществуващия договор. Така че договор залага някои условия. Ако сме ако имаме 751 депутата в момента, това е защото тази цифра е залегнала в договора и защото спазваме принципа на пропорционалност. Пропорционалността може да бъде спазана по различни начини. Ето в момента, например, имаме два модела. Обсъдих, обсъждаме ги в нашата комисия. Говорихме вече за изборите, за европейските избирателни райони – и нека да кажа, че аз смятам и да го кажа съвсем ясно, че ако ще постигнем и ще приложим принципа на дегресивната пропорционалност, трябва да настъпят сериозни промени. Трябва да направим обаче нещо, което да бъде приемливо в Европа – интеграсивната пропорционалност трябва да се прилага във всички държави членки. И ако я постигнем, тогава може би ще постигнем някаква формула, която да вземе предвид населението на всяка отделна държава членка, броя на депутатските места, които тя има и те вероятно ще трябва да бъдат намалени. Ще ни трябва формула, с която да имаме някаква базисна стойност и тя да обхваща онези, които са а, с малко население, а на държавите с по-голямо население да се наложат някои ограничения. След това имаме и компромис, компромисната кембриджка формула. Но нейното прилагане като че ли не може да бъде обосновано. И аз не съм убеден, че това решение ще издържи в Конституционния съд. Ние трябва да намерим вариант, който да е приемлив не само на, за хората, за парламента, но и той да бъде справедлив и ясен. А, може би математиците трябва да поработят малко по тези формули и да разберем, да разберем как да се процедира от математическа гледна точка. Тук имаме не само един вариант, имаме може би няколко варианта и ако имаме някакви предложения, би било добре да разработим някаква обща позиция. Тук обаче има малка разлика. Не можем да бъдем изцяло прагматични. Да, разбира се, решението ни трябва да е прагматично, но а, то евентуално ще бъде приложимо само за кратък период и в последствие пак трябва да преминем през целия този период. Нас ни трябва решение, което да е валидно за дълъг период от време. Благодаря. Давам думата на господин Лайнен. Благодаря, господин председател. Най-трудното нещо е реформирането на институциите. Много по-лесно ни е да реформираме всичко станало, отколкото да се самореформираме. Така че тук има един вид тест, който ще покаже порасна ли е Европейският парламент или не. Готов ли е да реорганизира е, своите процедури и да се реформира заседаваме тук в Европейския парламент, но всъщност до сега често сме се превръщали в играчка в ръцете на държавите членки. Ето, помислете си за седалището на парламента. Кой взема решение къде е седалището на парламента? Ами, държавите членки. Лисабонският договор за първи път ни даде правото на инициатива и възможността ние да формулираме начина по който според нас трябва да работим. И така, това е тест, на който трябва да се справим добре. Не можем да си позволим да се издъним. Ако погледнете историята на Европейския парламент, ще видите, че за държавите членки не е било особено важно от коя държава членка колко депутати идват, защото в крайна сметка по-рано парламентът е бил по-скоро консултативен орган. Но все повече парламентът се превръща в действително законодателен орган, действителна парламентарна институция с все по-широки законодателни компетенции. Така че е много важно да видим точно как можем действително да съхраним представителността. С влизането в Европейския съюз на Харватия се озоваваме в положение, в което просто нямаме избор, трябва да намерим решение. Дегресивната пропорционалност е принцип, засегнат в Лисабонския договор и на практика той представлява част от правото на Европейския съюз. Това не е просто насока или цел. Спомням си, когато имаше обсъждане в конвента и се говореше за равновесието между гласуването в съвета и състава на парламента, и при съвета има гласове и така нататък. Така че този дебат беше много, много дълъг и в крайна сметка бе постигнат някакъв компромис. Един особен компромис, който е, не се вижда на други места, специфичен за Европейския съюз, е, определен е, пропорционално с парламента, сприема определени гласове в съвета. Е, без спомената системата с две камери, да, има системи с две камери на много места. В Германия също нещата са малко по-особени. Е, е, Нов Зайланд, 1 милион жители, 3 гласа. На друго място 9 милиона с 6 гласа. Е, просто защото след, 1000, след е, Втората световна война през 1948 година след преговори се стигна до този консенсус. Това бе решението в Германия от 1948 година. Трябваше да се договорим за Конституцията по някакъв начин. В Европейския съюз сме 27 държави членки, може да станем и 30 в един момент. Така че, а, въпросът е, е точно за принципите. Договора и а, е, засегна, залегналата в него дегресивна пропорционалност. Тук гласуваме по протокола, а не по текста на договора, както каза господин Голтиери. И така, Принципът от е агресивна пропорционалност това е. Тоест, постепенно намаляване. И е много хубаво да видим дали не можем да намерим е, конкретна формула, която по някакъв начин да вземе предвид присъединяването на Харватия и след това да се прилага ако се присъединят и други страни, като Исландия, да кажем. Има няколко малки страни, които могат да се присъединят, но също времено в Европейски парламент казахме, че най-малкият брой депутати на една страна трябва да е четирима. също времено Жан-Клод Юнкер каза а, не, като министър-председател на една от най-важните държави, но помислете си, Исландия е по-малка и от Люксембург. И така. Депутатите от по-малките страни ще представляват 60 000 души, депутатите от по-големите до 800 000 души. Така че трябва да се намери някаква формула, която да вземе предвид евентуалните бъдещи присъединявания. И трябва да намерим формула, която да можем да обединим голямо мнозинство, защото иначе дебатите ще продължат до безкрай. И в съвета също трябва по някакъв начин да подходим прагматично, да имаме система. Благодаря, господин председател. Благодаря много за това сериозно изказване. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казани до този етап, но исках само да се обърна към нашите двама съдокладчици, да ги поздравя за градивния, реалистичен подход. Чувам всъщност какъв е дебата по същество и дебатите като говорихме тази сутрин за демократичната легитимност, баланса, всички тези основни предизвикателства, залози, които са много важни. Но аз мисля, че на този етап, предвид това, че струва ми се, трябва да се справим с една конкретна ситуация. Това е, е едно упражнение, което е доста ограничено. Да успеем да интегрираме нашите бъдещи колеги от Хрватско, ще трябва да проявим един много прагматичен подход и да не да не се лишаваме все пак от известна гъвкавост, творчество, но все пак да свършим една работа, която може да изглежда малко така огорчаваща, но да позволи на парламента да има една силна, конкретна позиция, която да бъде изразена когато трябва и когато става дума в рамките на бъдеща конвенция да се справим с други баланси в институциите. Да бъдем по-творчески творчески настроени, да бъдем по... Е, да проявим все пак е, повече уважение и да се справим с е, тази ситуация, като спазваме принципа на дигресивната на пропорционалност, дали тя е добра или не, това е друг въпрос. Аз разбирам, че в някои държави членки може да има дебат за намаляването с едно място, например в парламента. Това са тежки моменти, сигурно за тях. Но все пак трябва да останем в тези рамки и не само да спазваме договорите, което е най-малкото нещо за европейските парламентаристи да спазват договорите, но трябва да се въздържам от всякакво изкушение, да се измъкнем отгоре. Тоест, да се предложи е, увеличаване на местата до година ще бъде годината на европейските граждани, така че трябва да внимаваме какви послания ние ще отправим към е, общественото мнение. Благодаря. Ганако. Господин председател, въпросът не е чисто технически, а това е един дълбоко политически въпрос. Разпределението на местата в парламента и решенията в Корепер имат своя специфика. Тъй, че и големите, и малките страни трябва да все пак да се ползват с някакъв баланс, т.е. има политическа причина, която е свързана с това. Нито е, пълната пропорционалност, нито математическите формули не могат да решат една такава ситуация. И непрекъснатите промени в състава на парламента могат да доведат до изменения също и в Корепер. не само в парламента. Тъй, че да се промени броя в парламента, не трябва да забравяме какво стана при последното разширяване на Европейския съюз. Някои места бяха отнети на държави членки и подходът, за който се говори, е доста така, интересен, но все пак ще трябва да отговорим на държавите членки. Защо ще намаляваме за тази държава членка места в парламента, а не за друга. Така че решението ще се вземе в съвета, но по принцип нашето мнение не трябва да се променя тук така и не може непрекъснато да е, предоставяме нови изисквания за евентуален състав е, на новия парламент, защото в този момент ролята на парламента ще се промени. И е, този демократичен парламент вече няма да е съвсем такъв. Благодаря, господин Ирланда. Аз е, искам да продължа мисълта на колегата господин Ранчел, всичките аргументи са правилни от гледна точка на националните виждания и тези аргументи не се вписват само в европейската перспектива. Ако кажем нещата по по-глобален начин, ако имахме немската двукамерна система на Германия, тогава може да говорим за първата камера. Във втората камера не е one man, one vote, един глас, един, един човек, един глас. За по-малките държави няма никакви парламентаристи, а за големите много повече от колкото са сега и не знам дали това е допустимо. Тъй, че, скъпи колеги, често така се хващаме за старите резолюции. Имаше една такава през 2004 година. Парламентът реши, че трябва да има 700 парламентаристи. Мисля, че това беше добрия размер, за да може да се работи добре. И беше казано веднъж, че дегресивната пропорция е просто някакъв лозунг. Защото каквито и да са правилата, които се прилагат сляпо, сега не става дума за самоволно, госпожо Янако, но сляпо, последния, ако има пет държави, които са с един и същ размер, имат само едно място повече, тогава всъщност съотношението между населението и броя на местата в парламента може да се наруши, но все пак трябва да има някакво правило. Какво може да се предвиди, ако държавата Хикс има 20% жители повече при следващите избори? Какво ще стане, ако да кажем някоя държава Y има 30 процента жители по-малко за следващите избори. И може ли някой да ми каже, ако имаме 40% повече дебели в тази страна, или някакво увеличение с 30% на по-интелигентни хора в друга страна, никой не може да предвиди. Мисля, че трябва да има правило, което да почива на обективни критерии. И, госпожо Люкри, мисля, че предимството на това, че сега работим краткосрочно и бързо е, че ще постигнем някакво решение. Неудобството, разбира се, че пак ще има така неприятни разговори преди следващите избори, защото без натиск от нашата институция няма да стане нищо. Нищо. Нула. Тъй, че следващия път ще бъдем тук, ще бъдем доста отчаяни, защото няма да сме свършили никаква работа. Но трябва да имаме някакво правило, както каза нашия колега Лайнер. Това правило трябва да се прилага конкретно. Но ако не участваме в решението във връзка с това правило, тогава мисля, че политиците ще бъдат застрелени <laughs> и имаме нужда от 13 места по-малко. И трябва да успеем да го направим. И сега, ако вземем решение за неща, които ще се случат след 5, е, 7 или 17 години, е, тук вече говорим за дългосрочно перспектива и никой няма да ни избие, ако сега вземем решение. И аз е, мислех, и аз изчислявах, и аз съм доста на становището на нашия колега Дах, но това, което е важно – е, е, че трябва да се знае как функционира това правило. Ако 75% примерно от е, учителите обяснат на 75% от учениците, какво ще стане? Първо трябва да измислим някакво правило, пък е, после ще го прилагаме. Всеки път, когато кажем, че държавите, които имат по-малко от 10, 10% граждани, не могат да имат по-малко от 200, е, които имат е, са по-малко от 25 милиона, не могат да имат повече от е, не могат да загубят повече от едно място в парламента и тогава може да се доближим до това, което казваше господин Гуалтиер и господин Търсковски. Но това, което ще се прилага след 15 години, никой човек не знае как ще бъде Съюза през 2029 и колко жители ще има в собственото му държава. Благодаря, остана много, много малко време. Има още едно изявление. Ако може да бъдете съвсем кратки, госпожа Тайм най-напред. Ами, най-напред да резюмираме. Съгласни сме не трябва да има повече от 751 депутати. Аз също мислех за разни магически и математически формули и ми се струва, че някои от тях са по-скоро свързани с национални интереси, но ако се прилага правилно една формула, както беше казал колегата Виланц, това може също да доведе до това да няма 751, на някой път 750 или 749, даже 748. Немците не считат, че имат някаква математическа формула. От решението на нашия Конституционен съд е, немците считат, че е, е несправедливо не, е справедливо да, да, да не се прилага системата един човек и един глас. И и как ще си свършим работата тогава? При последния мандат бяхме пет парламентариста от нашата партия. Аз не бях. Седем, прощавайте, но те не можеха да свършат работата. Въпреки, че мисля, че имаме нужда от някакъв минимум, поне за да имаме право да, да, да участваме в решението. Ако е по-малко, няма смисъл. Това няма да е представителство за хората от съответната страна. Вече няма да може да присъстваме в комисиите, няма да може да знаем какво става в тази институция, така че минимум е 6. Даже и да е за сметка на големите страни. Нашия британски колега си замина. Аз съм либерал от Берлин и представлявам Бранденбург 5,5 милиона души. Аз съм единствената либерална представителка и това е и ако трябва да се занимаваме с Берлин, където, е, която е столица, където се стоят всички асоциации, конференции и други и така нататък, това е в Зарланд. Трябва да помислим дали не трябва да имаме малко по-стрикни правила по отношение на присъствията. Моята агенция, моето бюро ми наложи много работа тази година, като ми каза, че трябва да изпрата картички от всички, на всички колеги от юридическата комисия. Аз като ги преброих, има 14 парламентариста от правната комисия, които никой не съм виждал. Не знам кои са, никога не са стъпили в някаква зала и, и някои са идвали само един-два пъти. Председателят. Още нещо за господин Хангел. Ако всички работеха в този парламент и бяха задължени за това, Марин Люпен, например, никога не съм я виждала тук, а има и други френски парламентаристи, поради кумулирането на длъжности във Франция, никой не са идвали тук. Ние нямаме нужда от 751 парламентаристи. Е, аз е, мога да кажа много неща, но нямам времето да го направя. Нямаме достатъчно време, господин Анджел, но съвсем накратко да. Коментар. Строго пропорционално пропорционална е системата. Но за Германия това не е вярно. При смесената система могат да бъдат избрани а, и а, допълнителни депутати, които не биха места, които те не биха получили, ако се използваше строго пропорционалната система. Знаем, че има система в Германия, която компенсира до някъде а, това, че населението е повече, отколкото са пропорционалните места. Зная, че е така, знам каква е формулата, но тя не е пропорционална. Знам, как стоят нещата, но формулата не е пропорционална. Не е, просто не е. Мога да ви го демонстрирам дори. Принципът е пропорционалност, а освен това има и пряко избрани депутати. И това това е формулата, която, която се прилага. Второ, втора бележка – Зная, че не всички разбират какво разбира колегата Гуалтиери, когато говори за принцип. Принципът е един правен критерий, но той не е някакво стриктно правило. Вие сте следвали право в Германия, знаете, че в правото фигурират тези две идеи – принципи и норми. А какво каза господин Гвалтиери? Има политически съображения, както и в англосаксонското право, има принципи, от които могат да се допуснат изключения. Това е различно от нормите, при които изключение няма. Нали така? Така е. Така че препоръчвам ви да се запознаете по-добре с този текст. Добре. Ще дам след малко думата на господин Църковски и на господин Гуалтиери, но позволете преди това да ви кажа какво предстои следващото ни заседание на 21 януари и се надявам, че до тогава ще имаме проекто доклад по тези въпроси. Господин Траковски, трябва или да проведем един академичен семинар, или да отидем да пием заедно кафе, но това ще ни отнеме много време. Ясно е, че сега не можем да решим въпроса. Знаем, че въпросът е изключително труден. Ако трябва изцяло да променим системата, което може и да се опитаме да направим, това ще трябва да стане обаче по време на конвент и всички държави членки трябва да подкрепят евентуално решението. Сега обаче трябва да намерим някакъв прагматичен из... изход. Мисля, че загрявката ни до тук беше добра, но трябва да внимаваме какво ще правим, тъй като имаше доста предложения. Желая на всички весела коледа и приятно прекарване на празниците. Да, господин Гуалтиери. Позволете накратко да кажа няколко неща. Първо, равновесието при представителството. Това е един, една исторически заложена конструкция. Не можем да започнем абсолютно начисто. Всяка държава има своите исторически наслагвания и тя дава своя принос към крайният вариант на системата, който използваме и трябва да ги уважаваме в края на кращата. Това са принципите. И тези принципи са важни. Първо, всяка държава, по-големите държави имат по-голям брой места и не може затова да имаме две държави с еднакъв брой места. Това е правната норма, както чухме. Принципът обаче съществува и ние трябва да го спазваме. Второ, ясно е, че нямаме някаква съвсем ясно дефинирана пропорционална система. Защото има клаузи за постепенни стъпки, нямаме ясна пропорционалност тук и няма как да имаме. И трето, не е вярно, че може да има разделение между големите държави от една страна и малките от другата. При Ламасур се разглежда представителството в Германия и това е точно третата теза, която искам да застъпя. Не можем да приемем идеята, че трябва да следваме немския пример, защото тогава модела ще бъде изкривен. Трябва да бъдем прагматици, трябва да намерим посоката, в която трябва да се върви. Съгласен съм с параболата като модел. Не можем в момента обаче да въведем формулата на параболата. Затова ще отговоря, че ни трябва прагматично решение да бъдем последователни, доколкото е възможно и доколкото е възможно следваме принципа на дегресивната пропорционалност. Не, че всичко това ще отговаря на 100% на правните постановки. Благодаря на всички ви за този изключително интересен и задълбочен дебат. Искам да благодаря и на преводачите, да желая на всички весела коледа, весело прекарване на празниците. Благодаря още веднъж.